We can. Good, great. Uh, good morning, everyone. As usual, the first uh, thing is to adopt the agenda. Така, дневния ред. Добро утро. Беше преработен и раздаден в понеделник дневния ред. Имате ли някакви възражения? възражения? Ако нямате, приема се дневния ред без корекции. И така, първо да докладвам по текущите междуинституционални преговори. По е, системата за търговия с емисии, петия е, трисадна трисана среща по преразлежане на системата. Обсъдиха се основните е, условия е, след корепер на 16 е, октомври. Е, сега работим по разпоредбите, свързани с засилване на тази система, производството, е изтичането на въглерод. Институциите проведаха широки е, професионални дискусии по е, съответния пакет, компромисите текстове и въпреки конструктивни диалог и усилия от два от, от законодателите, за да се доближат позициите, да се стигне споразумение, преговорите е, се е, бяха блокирани по е, въпроса за стандартите за резултатите от търговията с емисии. Вчера се проведе последният, последният тур преговори три страни. Споразумяхме се по редица въпроси, като, например, сегашната дерогация за извън европейските полети, да бъде продължен срока, съответно прегледа в член 28 е, също бе конкретизиран с сроковете е, за преглед. 15% е, търговия с квоти също бе преразгледан. Комисията възнамерява да предложи завишаване на този процент. Е, каузата, е, гаранционната е, клауза също намери съгласие с така минимални корекции. Така, декларацията от тристранната среща бе съдържа съгласие и као да предприеме каквото е необходимо и накрая делегираните актове. Оставено бе това за е, решение на четвъртата фаза и е, предстоящите тристани е, преговори с оглед преразглеждането на схемата с търговия с емисии. И това е, така актуалната информация по тристанните преговори. е, няколко съобщения, всъщност само едно. След решението в пленарна зала да се е, е, върне е, досието за споделяне на усилията според е, е член 69F. Е, Договорния екип ще бъде председателствуван от мен като председател и ще включва като докладчи сянка господин Гербранди. Е, господин Гербранди, е, докладчик и докладчите в Сянка. Е, десесанието днес ще се предава по интернет, ще има превод на 21 езика. И сега да минем към първа точка от дневния ред, която е възражение по проекто акта за изпълнение, подновяващ е, срока за използване на глифозат. Имаме възражение. Сега ще ви дам така предистория. Всъщност ще дам направо думата на е, съдокладчиците. Заповядайте, Павел Поч. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро. Ще говоря на чешки, така че, оля служете си слушалките. Първо да благодаря на колегите, госпожа Конечна, господин Ейкхаут и господин Педичини и Фредерик Рейс. Заедно ние съставихме това възражение, както го спомена току-що госпожа председателя, срещу е, акта за изпълнение, регламента за акта за изпълнение на, на е, комисията. Е, според е, тази разпоредба е, съвета, е, според този регламент 1107 от 2009, запускане на пазара на е, продукти, конкретно глифосат. Е, благодаря ви за сътрудничеството. Европейската комисия предлага да се е, разреши използването на глифосат за следващите 10 години, макар че това предложение бе внесено на 20 юни и до сега не е получено необходимото квалифицирано мнозинство и нищо е, изненадващо, тъй като комисията се, опит, се опита преди за 9 години да продължи срока и е, въпреки, че ЕФСА и е, е са благоприятно настроени към е, е, това лицензиране, те всъщност пренебрегват фактите от действителността. Комисията Рак ясно каза, че глифосат е, е, има е, канцерогенен ефект. Няма директно канцерогенен ефект, но предвид развитието на нещата в САЩ, където има, се води дело срещу от лица, които страдат от нехочкинова лимфома, е, някои документи са е, публикувани, е, документи от Монсанто и тези документи всъщност така внасят съмнение относно някои етапи от използването на от работата на Монсанто, макар че всъщност основа на твърденията са проучванията на ЕФСА Ясно е, че трябва да имаме е, ясни и достоверни данни има и подозрение за плагиатство и това, че комисията пренебрегва повече от милион е, жители, е, граждани на ЕС, които е, настояват глифосат да бъде забранен. Да поставя и няколко, да, да спомня няколко научни така, проучвания, изследвания. Имаме такова относно риска от меланома, поради излагане на пестициди, хербициди и фунгициди особено съчетано с слънчевото излъчване. има анализ на 16 случая на експониране на глифосат. и и а, е, а, е, в резултат от което се случи на на е, болестта на Ходжкин в левкемия. Ясно е сега, че а, някои комерциални продукти, а, като декамба, например, са, де, които съдържат глифосат, променят е, е, чувствителността, резистентността на организма към антибиотици и някои бактерии. Тъй, тъй като глифосат е, се използва в малки количества почти навсякъде, може да доведе до антимикробна резистентност. Ето защо той не е споменат от комисията но имаме аминомет Метафосфат метафосфатна киселина, която а, ясно води до, а, която ясно нарушава съдържанието на еритроцити в а, човешкия организъм. Комисията обаче не е отчела тези факти. Регламент 1107 от 2009 ясно а, казва, че мерките в този регламент трябва да се основават върху превенция и е, е, превенция на всякакви вредни е, ефекти върху хора и животни. Мисля, че парламента трябва непрекъснато да излиза с възражение, в случай, че неговите искания не са отразени. Още през 16-та поискахме е, незабавно забрана е, върху ползването на глифосат, например близо до публични паркове, градини, обществени градинки и е, детски площадки. Е, имаме принципи, при които интегрирана защита, е, растителна защита може да се използва и е, е, според нас това вещество трябва постепенно да излезе от употреба в следващите три години. Разбира се, излизаме из конкретни предложения за възможен компромис – е, трябва да се може да се предвиди е, преходен период за е, селските стопани и подчертавам отново, трябва да има независимо проучване за ефектите от глифозат, което не, се, не е направено до този момент. ЕФСА и ЕКА продължават да се базират върху проучванията възложени, финансирани от Монсанто и други търговски фактори играчи. Ние е, по този начин е, ние трябва да изпълним своя мандат, но и те трябва да си свършат работа. Аз очаквам всички да подкрепят възражението. Някои държави членки не само са за използването на глифозат в следващите 10 години, те дори искат да няма ограничения е, върху него като хербицид, което означава, например, че за съжаление Обединеното кралство е, например, иска е, е, глифосат да се използва и преди жътва, което е най-лошата употреба, възможна. Дори комисията е против това. Тоест, в сегашната резолюция това не се споменава. Но предвид поведението на някои държави членки, ако тези възражения минат, трябва да подчертаем това отново. Аз не очаквам комисията да приеме за валиди нашите възражения, но ако може генерална дирекция Санте да обърне внимание на информацията, която е, ние сме предоставили, а именно, че производителите на глифосат ще съдят комисията и това ли е причината, поради която комисията е, предлага да се е, продължи срока на полза на глифосат за още 10 години, да се разреши глифосат на, глифосат на пазара за още 10 години. в крайна сметка комисията е манипулирана от производителите на глифозат, така че ние трябва да подкрепим възраженията срещу повторното разрешение разрешаване на глифосат. Е, времето ни е ограничено, тъй като тази тема бе внесена допълнително в дневния ред за днес, предстои ни и гласуване, така че ще ви приканя е, няма да ви прекъсвам, разбира се, но много ви моля, не повтарите ни същи аргументи, опитвайте се само да награждате на тях и по възможност бъдете е, максимално кратки, защото имаме доста голям, дълъг списък. Е, няма да ви прекъсвам, но сами се самоограничавайте се. С е, госпожа Конечна има думата. Okay. To, co se děje poslední roky na Evropské komisi ohledně autorizace glyfosátu, je nehorázné благодаря много. Благодаря, уважаеми колеги. През последните няколко години Европейската комисия работи по въпроса за глифозата, но случващото се е безпредседентно. Това да кажа, че съм отвратена от случващото се вече не е вярно. Преди 6 месеца бях отвратена. Сега вече просто съм безкрайно изтощена. Повтарят се нещата безкрайно гражданското общество, академичните среди, Европейския парламент непрекъснато подчертават колко вреден е глифосата, но комисията продължава да пренебрегва фактите и иска да авторизира глифосата, независимо от това какво предизвиква той и какви са доказателствата. Имаше безкрайно много скандали. Монсанто прави всичко възможно, за да повлияе на е, резултатите от научните изследвания. Имаше изтекла комуникация от Монсанто, в която се вижда, че е, Монсанто са плащали за проучвания, след кое, което са платили на учените да представят тези проучвания като независими. 17 години се изследва вредното влияние на глифозата, но Монсанто успява да спре публикацията на данни. И въпреки всички е, доказателства, е, комисията иска да авторизира глифозата. Е, комисията иска да избегне демократичния контрол. Не ни да, работи с игрички в, в отношение на графика. Публикува данни късно, нямаме време да реагираме достатъчно бързо. Публикуваха данните си твърде късно, за да реагираме, защото не искат да чуят нашите протести. Но в нашата парламентарна комисия продължаваме да протестираме. Предложението на Европейската комисия се основава на фалшифицирани научни данни, които са приспособени към интересите на съответната индустрия. Именно затова Европейски парламент трябва да действа. Европейската комисия продължава да пренебрегва позицията на гражданите. Обаче повече от една, един милион граждани подписаха гражданска инициатива в която настояват за забраната на глифозата. Преди няколко месеца призвахме комисията да разгледа по-подробно документите, изтекли от Монсанто, но комисията не направи нищо. Повторното предложение на комисията за пореден път показва, че комисията си затваря очите пред истината. Нека да покажем, че ние не сме като нея. Благодаря. Нека само да добавя към представените аргументи както ни помолихте, госпожо председател. Много е важно това, че е, карциногенността на глифозата се обсъжда в, огромни, е, се обсъжда в момента оживено в научната област. Но е много важно да имаме предвид, че глифозата също така е изключително вреден за околната среда. Не е случайно, че глифозата е патентован като антибиотик това, вече, това въздействие вече е познато. ЕФСО и ЕКА работят по темата. Е, ЕКА установи, че глифосат е токсичен за водните организми и то токсичността има много дълъг период. И така, все още няма твърди данни за карциногенността върху хората. Но не е само това единствената причина да се, е, е, поради която може едно вещество да бъде забранено, защото има твърди данни за отрицателното му въздействие върху околната среда и трябва да се прилага принципа на предпазливост. Е, търсят, казват се, казва се, трябва да се намерят е, альтернативи на глифозата, но глифозата вече има альтернативи и те, те са на лице. Може да има някакво време на адаптиране към новите е, варианти, може да не могат да се използват незабавно, но ние винаги сме казвали, добре е да се е, намали постепенно и да, е, да има три години период, за да спрат фермерите да го използват и да могат да при... се адаптират към другите средства. И ние това го казваме от толкова много време. Всичко, което казваме в резолюцията е много по-смислено от това, което комисията предлага. Какво предлага комисията? 10 години да се, за 10 години да се поднови авторизацията на глифозат. Помислете си, защо парламентът получи толкова късно предложението на комисията. Не ми казвайте, погледнете на вебсайта. Е, не, защото много добре знаем, че този документ е бил готов преди да, известно време преди да ни е изпратен и е бил изпратен в съвета за обсъждане преди да стигне е, до нас. Това е много сериозен проблем. Господин Пеличини, СПД. Grazie Presidente, mi allineo a quello che ha detto eh, il collega Aicaut, anche se dal nostro punto di vista... Благодаря, госпожо председател, във връзка с казаното от господин е, Ейкхаут. Каквато и авторизация да се даде на глифозата, е, винаги ще сте против. Разбирам, че може да има нужда от преходен период, който да ни позволява да. Е, който да позволява да се премине към други средства, но той трябва да е кратък и не може да се надхвърля. Не, не само по причините за е, заявени от е, преждеговорившите колеги. Има е, а поради това, че се вижда огромна слабост на европейските институции да се противопоставят на една огромна многонационална компания. Трябва да имаме предвид, че това отслабва нашите позиции за всякакви международни преговори и освен това показва, че системите ни за контрол са слаби научните доказателства трябва да се използват и органите за контрол трябва да са а, действително независими. Аз е, съм от един район, в който се произвеждат зърнени култури. Глифозатът се използва преди е, да се жене. А, в, е, а пък е, може да се Е, по този начин се произвежда на по-низки цени, но това на, на север, е, това става на север и е, е, под, подбива конкурентно другите производители. Онези, които работят на, на юг, които не използват такива методи, които, имат, но, които използват зърнени култури, за да произвеждат Е, е, е, паста не могат да се конкурират с а, тези производители и внасят вече от Канада. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям казаното от колегите, говори до тук. Съвсем е видно, че като са подписала а, искането, съм напълно съгласна с тях. Непрекъснато излизаме с резолюции на парламента срещу глифозата Имаше проучване заедно с комисия, а, имаше изслушване съвсем на миналата седмица с комисията Агри. Три часа слушахме аргументите на агенциите. Не, нищо ново не научихме. Те само си противопоставях, само си противоречаха едни на, на други. Три часа ги слушахме и нищо ново не се чу от тях ако информацията, с която разполагаме е вярна, на 25-ти комисията, експертната комисия трябва да вземе решение как да гласува. Това съвпада с очакваното гласуване и на нашия парламент по тази резолюция тук, в която предлагаме едно много разумно решение толкова сме смекчили нещата. Предлагаме период за постоянно извеждане от употреба на това вещество. Това, което предлага комисията е неразумно. И така, това, което предлагаме ние, може да се приложи. Предлагаме следното. Точка първа от резолюцията в текста да се приложи принципа на предпазливост. Какво радикално има в принципа на предпазливост? Втора точка. Да се дадат още цели три години за извеждане от употреба на това а, вещество, да, за да може да се въведат по-нашироко други вещества, които да го заместят селските стопани ни казват, добре, какво искате ние да ходим да плевим на ръка ли? Не, напротив, альтернативи има и се предвиждат три 3 години за излизане, извежната потреба. И във Франция, в Италия вече има твърди позиции против това удължаване на разрешителното за използване на глифозат. На ЕФСА и ЕКА трябва да се предоставят средствата, необходимите средства и необходимите ресурси, за да поръчат действително независими научни изследвания по темата. Това е, от крайно, важно. Това е крайно важно. Благодаря. Госпожа Деле е докладчик сянка от НП. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Няма да навлизам в по-големи подробности. Ясно е, че има а, няколко интересни теми в а, това възражение. Преди 18 месеца бе подадената. Има една тема, която ми прави впечатление в това възражение. Става дума за това, че се иска да повторим направеното преди 18 месеца. Е, има два варианта изтегляне от употреба или подновяване. Е, изтеглянето от употреба след това, е, след 3, до 3 години реално не е смис... няма никакъв смисъл, защото тук се казва, че или се подновява лиценза, или се изтегля веществото всички продукти, които се използват в селското стопанство или в домовете ни на за почистване, имат своите вредни въздействия и трябва да разчитаме на пълна независимост на научните проучвания, които се правят от нашите агенции, които се прочут от нашите агенции. По тази тема има пълен консенсус. Благодаря, госпожа Гърлинг, Екаре. Благодаря много. Ще се опитам да не говоря твърде подробно, но смятам, че трябва да, да помислим какво правим. За пореден път в, в тази комисия разговаряме по тема, по която трябва да се вземат решения възоснова на научни доказателства, но тя се представя като емоционална. Имаме отговорност пред обществеността да действаме разумно и пропорционално по тези теми. Но за пореден път депутати тук повтарят е, мнения, които не са научно обосновани. Не разбирам защо комисията е, не приема научните доказателства по темата предложението на резолюцията а, обяви, обвинява, за резолюция обвинява комисията, че не спазва своите задължения да приложат принципа за предпазливост. но всъщност принципа за предпазливост не означава всичко да се забрани, означава да се действа по разумен начин. Мисля, че трябва да се действа разумно. Не мисля, че е вярно, че комисията не е разгледала научните доказателства. Миналата седмица стана ясно, че те са го направили. нормално е от едни и същи доказателства да се стига до различни заключения ние като политици сме длъжни да филтрираме това, но не мисля, че е, може да се каже, че ЕКА и ЕФСА не са разгледали доказателствата. Според мен те са ги разгледали и затова предлагат подновяване за 10 години. за директивата за устойчива потреба. В крайна сметка има общи принципи за интегрирано използване на методи за контрол на вредители. Искаме удължение за 7 години. Нищо не се е променило, обаче сега депутатите искат да се свали срока на 3 години, да се изведе от употреба а, до нулеви нива за 3 години. Европейската комисия не може да се очаква да реагира защото изглежда, че пренебрегва желанието на европейското население. Само 1 милион и 300 хиляди са подписали петицията. Това е толкова малък процент от нашето население. Аз съм първата, която говори про е, против резолюцията. Половин час говорихте за резолюцията. Председателката трябва да ограничите времето си за изказване. Опитвам се да го направя, обаче имам няколко неща, които искам да кажа. В резолюцията искам да подкрепя искането да има независими проучвания, стига обаче тези проучвания да спазват а, добрите лабораторни практики. Също така, а, трябва да а, съм съгласна, че трябва да има мониторинг на остатъчните вещества от ползването на глифосат. За това съм съгласна. Но идеята които, а, че има сериозни безпокойства за глифозата. А, напротив, това са хора, които се опитват да създадат безпокойство сред хората за глифозата. Публикуването. Има мерки, които са свързани с общата, сълско-стопанска политика. Очевидно е, че няма разбиране на директивата за устойчива потреба на контрол на вредители. И много време е хабим в тази комисия. Вие предложихте резолюцията, така че сте длъжни да изслушате нези, които се изказват против нея. И така има някои елементи от резолюцията, които бих могла да подкрепя, но твърдо заставам в подкрепа на подновяването на а, разрешителното за ползване на глифозат, както застава и комисията. Благодаря. Останалите оратори. Господин Лисе. Благодаря, госпожо председател. А, ау, извинявай. Auch schon äh, darauf hingewiesen, wir als EVP ние от името на НЕП няма да подкрепим резолюцията днес, защото сме на мнение, че Европейския парламент трябва да действа последователно. Миналата година приехме една резолюция с голямо мнозинство и тогава ставаше въпрос за 7 години. Ако нещо се е променило през последните година и половина, то е позицията на ЕХА, на Европейската агенция по ам, химическите вещества. Тогава риска беше а, снижен в оценката. 1,3 милиона са гражданите, които са подписали петицията. Те не, те не са мнозинството, разбира се, в Европейския съюз, но въпреки всичко има нужда от едно дългосрочно решение. Три години да се предвиди като срок с ясен, ясен план за извеждане от употреба. И това е, трябва да е решение, което да е взето от Европейския парламент. Трябва да се придържаме към своята позиция. За разлика от съвета на министрите имаме ясни позиции. Да, ня, да няма 10 години, година и половина вече е изминала. А, можем да се обединим около 5 годишен срок ние искаме да има по-строги разпоредби. Няма как да се позволи ползването на съответните препарати преди беритбата. Не, това не е свързано с добрите земеделски практики, трябва да бъде забранено. Ще се радва много, ако на тази основа това, което сме постигнали при година и половина, следващия вторник в Страсбург да постигнем консенсус и моля комисията този път наистина да ни чуе. Комисията трябва да предостави предложение, което да вземе предвид тревогите на Европейския парламент, а не а, да предвиди 10 години с почти никакви ограничения. По такъв начин няма как да отбележим напредък. Госпожа, госпожа Шалдемозе, благодаря. Ще съм много кратка. Det er vigtigt, at kommissionen snart begynder at lytte til de bekymringer, vores resolution er et udtryk for. Vi gør det... Translation. translation. No English translation? Okay. Ние подкрепяме тази резолюция. По много причини смятаме, че комисията най-накрая трябва да се вслуша в това, което казваме ние, което е включено в резолюцията. Трябва да вземем предвид нашите безпокойства. Господин Лизе изложи много правилни аргументи. Е, от години се занимаваме с този проблем в предложението си комисията не е взела нищо предвид от това, което беше казано от наша страна. Глифосатът се използва дори и преди жътва. Това не трябва да се постига. Да се надявам, че ще имаме друго развитие на нещата и комисията ще ни подкрепи. Следващия оратор, благодаря госпожо председател, ще кажа две неща. От една страна, важно е, както госпожа Гърлинг каза, да има научни становища. Разбира се, тези становища, които са платени от Монсанто, няма как да се ползва с нашето доверие, но и има и независими научни работници, които са подкрепени и от министъра по околна среда, който е от зелените при нас. Относно канцерогеността няма никаква опасност при използването. Господин Айкурт каза, че има проблем за морския, представителите на морския свят. И в дългосрочен план трябва да се намери альтернатива на глисфосата. Искам да припомня нещо, което се забравя. Не става въпрос само за селското стопанство. Не искам да дискутирам по този въпрос. Става въпрос и за парковете, и за железниците. Железниците също използват глифозат, за да поддържат ЖП линиите си. Френ, френските железници обаче са намерили една альтернатива, която е много токсична. Ако препаратът се използва по погрешен начин в Ханофер, в регион, от който аз произхождам, имаме земеделски министр, който забрани използването на препарата а, по ЖП линиите. Това доведе до избояване на плевели и се възпрепятства придвижването на влаковете. Ня... И а, свързах се с представителите на Ж, а, ЖП с представителите на железниците в Германия и попитах вие защо не кажете нещо по въпроса. Те казаха, че не се осмелявате, тъй като темата е много чувствителна. Тук не става въпрос само за селското стопанство, става въпрос за железниците и те е, трябва да имат възможност да използват и други средства. Благодаря ви. Госпожа Гростет. Ще се опитам да бъда много кратка. Много неща бяха вече казани. Всъщност много трудно е да се излезе с едно е, становище. Има най-различни мнения и накрая е, след изслушванията е, са още по-объркани е, знаем за потенциалния риск, е, имам е, аргументи в тези посока, но колкото до различните американски агенции, канадски, германски, швейцарски, френски и така нататък, всеки път излизаме, виждаме различни заключения, разминаващи се в много случаи. Значи трябва независимо проучване, но нека да се попитаме, запитаме, има ли независимо, може ли да има независимо проучване? Аз лично имам съмнение изменения. Е, подобно на Питер Лизи, аз се питам какви са условията, е, е, при които ще трябва да имаме да, да, да, нашето заключение за 2016 да почива. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Европейския парламент има възможност да вземе предвид тревогите, изражени от 1,3 милиона граждани. Европейската комисия иска точно обратното. Иска да запази препарата на пазара. Комисията не се вслушва в гласа на гражданите, в гласа на парламента, ами те слушат само това, което казва производителя Монсанто. Някои колеги казаха, че през последната година и половина нищо не се е променило и можем и да се придържаме към старото решение. Това не е така, обаче миналата седмица имахме изслушване, свързано с документите по Монсанто. Знаем сега, че Монсанто не е предприела никакви мерки и дори предоставя лъжливи изследвания. Неприемливо и неразбираемо е това, че комисията не реагира препарат веществото е опасно за хората, за животните, за природата и затова трябва съответните препарати да бъдат премахнати от пазара и да може да се окаже, трябва да има и период, който да се предвиди, за да може да се адаптират държавите членки и в частно земеделските стопани. Няма да повтарям казаното вече, само Искам да кажа, че е, е, е, чувам, че парламента, Европейския вариант ще, реши, ще реши нещо. Не, той не решава. Всъщност, това е проблем, който тревожи милион и триста хиляди европейски граждани. И много важно е за европейска демокрация да се намери решение на този толкова важен въпрос, свързан с здравето на хората. Е, тук се е, намесват и много важни е, въпроси, които трябва да, които са познати, проблеми, които са познати на Европейската комисия, която обаче се поддържат от определено лоби. Европейския парламент е, наистина трябва да се опита да парира е, е, опитите на индустриалното лоби в Европа, за да не избухне наистина санитарен скандал в Европа. Директор. Комисията, директор Юлика има думата. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате възможност да взема отношение по текста на проекто възражението и да взема отношение по някои от е, доста силно изразените е, коментари тази сутрин. През юли 2017 комисията представи на държавите членки предложение и искам да се позова и на един акт за изпълнение като е одобрен тогава този акт съгласно е, разпоредбите за изпълнението и тогава беше одобрено предложението за разрешително за глифосат за 10 години. Това стана на 5 октомври. Предложението не е изпратено по различно време на парламента или на съвета. Следван е правилния подход съгласно регистъра по комитология. Предложението е предоставено на институциите в надлежния срок – Досието предизвика много обществен интерес. Имаше и специфич, специален интернет сайт, на който бяха качени материалите по случая това предложение за възобновяването на разрешителното за глифосат се позовава на е, ясните заключения на ЕФСА. Заключенията са постигнати възоснова на всеобхватни научни изследвания по същество на европейско ниво. Следвани са много строги критерии за одобрението и те са заложени в законодателството за пестицидите. Комисията е взела предвид оценката на Европейската комисия по химикалите е, и класифицирането на глифосата, като се вземат е, предвид е, тревогите свързани с канцерогения характер на веществото. Това е станал през 2016 година и тогава Европейския парламент гласува резолюция за удължението на разрешителното за 7 години. И получихме и потвърждение от Европейската комисия по химикалите, че веществото няма нужда да се класифицира като канцерогенно. Възобновяването на разрешителното е в унисон с процедурите и изискванията за предоставяне на данните, генериране на данните, особено що се отнася до подалия заявлението. Има и оценка, която е извършена в рамките на европейското законодателство, което е одобрено от парламента и съвета voices that allegedly the commission is... Чухме е, изказвания, че комисията не слуша внимателно. Аз ще кажа, че предложението за е, глифоцат, глифосата взима предвид и други легитимни аспекти, включително и е, решението от април 2016 за възобновяване на разрешителното. Европейската гражданска инициатива е изпратена на комисията на 6 октомври тази година. За това комисията предлага период за възобновяване 10 години вместо максималния стандартен период от 15 години. Така че тези е, тревоги и безпокойства да бъдат взети предвид. В, в проекто резолюцията има някои изложени аргументи и ще кажа нещо свързано с тях, че има много всеобхватни научни изследвания, които посочват, че глифосата няма нужда да бъде класифициран като канцерогенен. Има заключения на комитета по оценка на риска към Европейската комисия към Европейската агенция по химикалите, както и становище от ЕФСА. Аз искам да добавя, че дискусията за научните факти и научните публикации не могат да бъдат изместени от днешната дискусия. Становищата на двете европейски агенции, които са под вашия контрол, между другото, посочва, че глифосата не трябва да бъде класифициран като ам, канцерогенен. Това е потвърдено и от много органи в рамките на Европейския съюз и извън него. А, потвърдено от органите на Нова Зеландия, Япония, Канада. М искам да посоча, че и един от органите на СЗО, който се занимава с такива въпроси, стигна до същото заключение. Един от органите на СЗО, който остава на това мнение, е, е уникален по своя характер – дали глифосатът а, води до ракови заболявания у хората е нещо, което трябва да бъде посочено в този момент. Има много НПО, които дискредитират научните изследвания, свързани с глифосата в Европейския съюз и подкопават оценката, от, е, направена от ЕФСА и ЕКА. Такива а, твърдения които бяха повторени и тук, са неоснователни. Ние постоянно ам, отправяме искания към двете агенции да правят допълнителни проучвания, що се отнася до твърденията, които а, се правят. Взимаме предвид а, всички твърдения много сериозно. Има и Германски институт, който участва в оценката на пестицидите и най-вече се отнася до оценката на глифосата. Критиките и обвиненията са били, отправ... са били разгледани а, по ясен и прозрачен начин. А, като са взети предвид и становищата на двете европейски агенции, които са независими по своя характер. Комисията е изготвила предложение, което е представено на държавите членки възоснова на ам, научни резултати и няма повод да се ам, подлагат по съмнение резултатите на научните оценки, свързани с глифосата. Процес, процесът, който е, се предвижда в законодателството, се следва много точно. Ние стрикно се придържаме към нашите изпълнителни правомощия що се отнася до направеното предложение. И има въпроси, свързани с прозрачността и ние смятаме, че сегашната система, която е съставена от европейските законодатели, предвижда високо ниво на прозрачност и предвижда предоставянето на голям обем от информация от ЕФСА. Трябва да сме много ясни, що се отнася до прозрачността. Има еволюция, това е много ясно. Това го видяхме, що се отнася до агенцията по медицинските продукти. като това се отнася и до програмата REFIT и други аспекти. Да, ще ам, приключа. Ще добавя нещо набързо. Имаше един въпрос дали комисията предлага 10 години подправен. правен правна заплаха. Ние предлагаме този срок поради причините, които изложихме, защото има ясни научни резултати и се взимат предвид безпокойствата на Европейския парламент и тези отразени в Европейската гражданска инициатива. Затова предлагаме 10 години. Нашата регулаторна система беше атакувана, както и европейските агенции и комисията, между другото. Не смятам, че работата на тези органи трябва да се подлага под съмнение, тъй като те се придържат към всички разпоредби и към процедурите, както и към всички спогодби, отнасящи се до законодателството. ние не превишаваме нашите правомощи от страна на комисията и трябва да кажа, че проекто резолюцията включва някои аргументи, е, които подкопават доверието в европейската система и в европейските научни агенции, е, като трябва да имаме предвид, че работата им е, е доказала своята стойност по много други теми и досиета. И принципът, който е следван, се е доказал като много добър. Благодаря ви. Това е по тази тема днес. Има три проекто резолюции, свързани с възражения по отношение на геномодифицирани организми. По една минута ще предвидя за всеки. Е, извинявайте за прекъсването, госпожо председател. Е, предвидено е гласуване за определен е, час. Имаме всички ангажименти след това. Мисля, че трябва да се съобразим с предвиденото време за гласуване, иначе не е възможно. Проблемът е, че е, трябва да се гласува по тези възражения, предвижда се гласуване по тях. Така че ако всички сте съгласни да се гласува по тях без дебат, е, нямам нищо против. Но за целта ще трябва да ви попитам дали сте съгласни. Вярно е, че темата е поставена многократно, аргументите са ни известни. Е, така че аз ви питам, кой е за това да гласуваме за възраженията по ГМО без дебат? Кой е за? Good. Who is against? Кой е против? Въздържали се? Окей, okay, тогава сме съгласни да преминем към гласуването. Благодаря за това предложение. Вашето предложение, госпожо Гростет, и за, на колегите благодаря за подкрепата. We don't need Uh, uh, Имате ли всички картите си? Готови ли сте за гласуване? И така, първото е по възражението е, срещу глифосат. Моля, електронно гласувайте. Прекратете гласуване. Приема се. Сега да гласуваме по възражението за. Господин Падио, имате да кажете нещо ли? възражението за разрешаване на продукти, е, съдържащи модифицирана соя. Електронно да... Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Сега да се опитаме да запазим тишина в залата. Гласуваме по възреж... раз... Е, възражение за разрешаване на, на а, е, геномодифицирани продукти, а, е, рапица, а, мак, усема и така нататък. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. друго възрешение за разрешаване на продукти, съдържащи или произведени от ГМО, е, е, генмодифицирана царевица. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега да преминем към гласуване за доклада за защита на работещи от е, риск, свързан с излагане на карциногенни или мутагенни вещества на работното място. Е, изменение едно за против въздържали се отпада.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 Госпожа Мелин. Е, благодаря на всички, които гласуваха за по това досие. Е, за втори път нашата комисия не можа да прокара е, своето становище по една толкова важна тема и струва ми се, че канцер... тези канцерогени вещества всъщност могат да доведат до една е, здравна катастрофа е, и това ще засен... засегне е, хиляди в Европа, подобно и на глифозата. Благодаря. Сега минаваме на следващото гласуване по проекто становище за перспективите и предизвикателствата пред Европейския съюз и е, сектора е, пчеларство. Благодаря, госпожо председател. Бих искала официално да поискам е, по изменение 28, 30, 54 и, 80, и 92 за оттегляне на тези изменения по пчеларството. За да бъде прието това ваше искане, е, трябва една четвърт от е, е, депутатите да дадат подкрепата си. Кой е за? Всъщност, нека да гласуваме електронно. Кой е подкрепя молбата на госпожа Арнанос? The vote is uh, closed. Край на гласуването. Отхвърля се молбата й. Не, всъщност 18 е, е, души са гласували, извинявам се, мнозинството е за, приема се. И така, първото изменение, е едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 8. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 9. За, против. Отново по 9. Изменение 9. Кой е за? Против? въздържали се, да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Да, тук се получи голямо объркване с това изменение.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 19 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, Отново да прегласуваме. Не, не видяха лицата ви. 26 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се. Да проверим 36. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 28 по което имаше всъщност, одобрихме молбата за поименно гласуване. Електронно да гласуваме за 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 37 за, против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 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, да проверим 46, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 51. Да проверим 47 ли? Да проверим. Гласувайте по 47. Благодаря. С малко, но е прието. 52. Минаваме на 52. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 53. За? Против? Въздържали се да пробим 53. Гласувайте. Край на гласуването.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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 69, моля. Гласувайте.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 Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приятно се. 76 за. Пада. 76 пада. 75. 75. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим 75. Край на гласуването. Приема се. 77. За, против, въздържали се, приема се. 78. За, против, въздържали се, приема се. 79. За, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 91. Скачаме 91. 91. За, против, въздържали се, приема се. 92 беше по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 94. За, против, въздържали се, приема се. 95. За, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, 99 е важно отново. Кой е за, против,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 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега е, отиваме на 109. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 110. За? Против? Въздържали се? Приема се. 111. За? Против? Въздържали се? Приема се. Окончателно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Now we vote. Oh, we finished the Всъщност е, приключихме с гласуването. Това беше добрата новина. Хубаво, благодаря ви много за съдействието. Okay. I would invite those interested in uh, our next topic to have the seat. And uh, let's start the debate. So our next... Преминаваме към следващата точка. Нека да започнем дебата по размяната на становища с Европейската комисия за ИКАО и по-конкретно програмата Корсия. We uh, have uh, invited from the Commission uh, Поканали сме комисията, за да обсъдим тази тема. Господин Петър Вис, съветник към, генерал, съветник към генералния директор на Генерална дирекция Транспорт и мобилност е тук, за да говори по темата. Разполагате с думата с, за 10 минути. Благодаря ви много, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да съобщя а, на а, Комисията по околна среда как се развиват нещата с програмата Корсия. Програмата на ИКАО за преодоляване на емисиите и намаляване и компенсиране на емисиите от международната авиация. Също ще кажа няколко думи и за конференцията в Мексико Сити за устойчивите авиационни горива. Корсия ще се прилага чрез стандартните и препоръчни практики на ИКАО, по-известни под съкрещението САРПС. Развитието на Корсия все още тече. Няма да приключи и до юни 2018 година. И а, стандартните практики и препоръки ще влязат в сила от 2019 година. От началото на 2019 година. Държавите могат да добровол, доброволно да се включват в Корсия до юни 2020 година и могат да се включват всяка следваща година, а пък задължителната фаза започва от 2027 година. От края на септември 72 държави, представляващи 87,7% от международната авиационна дейност, са обявили своето желание да участват в Корсия още от самото начало, от 2021 година. Това е по-добро покритие, отколкото бихме имали, ако бяхме включили задължително приложение фаза по фаза, както беше предвидено първоначално. Европейския, е, подкрепа на Европейския парламент за удължаването на така нареченото спиране на часовника, за да се удължи изключването на полетите от трети страни от схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, би било нещо, което можем да оценим високо, бихме били благодарни за това. Европа иска световен пазар, пазарно балансиран механизъм от много време и Корси е най-добрият възможен вариант, който може да се приложи в момента, за да се намалят емисиите от, авиационния, от авиацията. Това е отрасло извън национално определените мерки по Парижкото споразумение и е важно международната авиация да има начин да допринесе за усилията за постигане на 1,5 градуса и 2 градуса цели за температурата, съгласно споразумението от Париж, което би изисквало нетни нулеви емисии до втората половина на века. На срещата си на 11 септември 2007 година правителната група на комисията на ИКАО за авиацията и защита на околната среда договори е, проекто пакет за Корсия, който да бъде прилаган от който да бъде предложен за приемане от съвета на ИКАО. Този пакет съдържа проекто стандарти и препоръчителни практики, допълнителна информация и документация и технически наръчник за околна среда. Тази комисия е консултативен орган към съвета на ИКАО. Аз представлявам Европейския съюз в тази комисия, въпреки че Европейския съюз е наблюдател, а не член. Според е, европейските държави пакетът Корсия представлява задоволителен пакет. Целта е да се намалят емисиите, вземайки прави трите стълба на устойчивост от околната среда, социалния стълб и економическия стълб. Преди допълнителни обсъждания на темата от съвет на ИКАО ще се е, чака приноса на два други консултативни органи. Органа. Консултативната група за Корсия и Комисията на ИКАО за въздушната навигация. Следващата среща на е, съвета на ИКАО на 30 октомври. Решението най-вероятно ще бъде взето тогава и ще бъде изпратено на държавите за коментари. Предвижда се приемането да е през юни 2018 година. Съответните стандарти и препоръчителни практики и допълнителната информация – да влязат сила от началото на 2019. През 2018 година ще се подадат е, подробни планове за наблюдение. През 2019 и 2020 година всички държави, които участват в е, е, в които имат цивилни полети, трябва да направят така, че авиокомпаниите да са длъжни да докладват своите емисии. Срокът е много кратък и за това ще изисква е, особени, е, особено големи сили от съответните държави и от ам, авиокомпаниите. Има и държави, които не са се включили в доброволната фраз, фаза, но е, въздействието ще е и върху тях. И трябва да спомена и след срещата на техническите експерти в Бразилия следващата седмица за практическото приложение на Корсия, функции за, на е, регистрите, опростяване на правилата за мониторинг и докладване, за малките а, авиокомпании и допълнителни усилия за устойчиви горива. Струва си да се спомене, че се предвижда Корсия да се развие с времето, тъй като ще има редовни прегледи и ще се събира информация. Първият такъв преглед ще бъде през 2020 година. И накрая, госпожо председател, миналата седмица в Мексико Сити се проведе втората конференция на ИКАО за альтернативни авиационни горива. На тази конференция беше прията декларация, която включва следното. Конференцията признава, че устойчивостта на альтернативните авиационни горива е от, от, от голямо значение за, за усилията на международната е, гражданска авиация да намали емисиите на въглероден двуокис. Това е важно за устойчив вите усилия за постигане на устойчиви авиационни горива. Нямаме количествени цели, няма количествени цели приети на конференцията, но е, има е, твърдо признаване, че трябва да се направи повече и, устойчи, и за това, че устойчивите авиационни горива има значителен потенциал да допринесат за намаляването на емисиите от международната авиация постигането през последните месеци, постиженията от последните месеци да принасят за развитието в областта. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Съм на разположение за отговор. Благодаря. Thank you very much, Chairman. Thank you, um, Peter, for that update. Just a, a... Благодаря много, госпожо председател. Няколко въпроса. Of Corsia and indeed SARPS to the European Parliament, but I think that's understood, so I won't talk. Много важни са тези теми. Няма да, се, да говоря за всичко в подробности, но нека да задам няколко въпроса. А, може би по някой от тях следва да съм по-добре информирана, но работим а, много активно в тристранни диалози и затова не съм запозната с всичко, което е в страницата на ИКА. Препоръките от КАЕП за, към съвета. КАЕП е Комисията за авиация и екологична защита. А, има някои проблеми с, с прозрачността. На 13 октомври ще има а, обсъждане и преди това съ, а, съветите ще бъдат публикувани на сайта на ИКАО. Но разполагате ли с тези препоръки? Изготвени ли са те вече? Можете ли да ни предоставите? И също трябва да се има предвид, на... че се вземат мерки за защитата на околната среда като цяло. И до каква степен помагат тези препоръки за постигане на балансирана околна среда. И колко работа има още, която остава да се свърши. Още един въпрос. През 2019 и 2020 година започва усилията по мониторинг и докладване. Това въжи за всички страни, дори тези, които не са се включили в пилотната фаза. Тоест, е, компании, които са членки на ИКАО, но не са членки на пилотната фаза, са длъжни да прилагат процедурите за мониторинг и докладване, независимо от това дали участват или не. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Петър Фейса за предоставената информация. Вчера е, вечерта се случи нещо в тази връзка. Искам да поздравя колегите Гърник и Ведмет, че са постигнали съгласие по е, темата за спирането на часовника. Не съм изцяло съгласен, но все пак е, е нещо. До 2023 година в САТЕ ще бъдат обхванати и само а, европейски полети. Ще се прилагат изцяло обхват приложното поле. Искаме да упражним и натиска върху ИКАО. Ако споразумението е кухо и няма въздействие върху околната среда, то ще трябва СТЕ да разшири обхвата си, да обхване и полети от трети страни. Е, молим комисията за допълнителна информация, също и за ясна посока, що се отнася до преговорите. Интересуваме се от качеството на тези компенсаторни мерки. С е, решенията ни по СТЕ тази система беше премахната и трябва е, да внимаваме за това при Корсия да не се стигне до същите проблеми. Сериозни представители на въздухоплавателни дружества в Европейския съюз казват, че няма да участват в засаждането на дървета, така както се говореше по темата за Сиев. Искаме да знаем от комисията каква позиция заема тя и дали е реалистично да бъдат извадени тези спорни компенсаторни мерки. Нещо друго, което е положително, все пак трябва да има някакъв, някаква надежда в цялата тази дискусия и дилема. Въздухоплаването представлява проблем за справянето с климатичните изменения. Трябва да се предприеме нещо. Представители на ИКАО представиха дългосрочна стратегия как може да се е, лети екологосъобразно в дългосрочен план, като се използват ВИ но тук спадат и устойчивите биогорива. Когато гласуваме в понеделник, доклада на Бас Айкот е важно да се има предвид и използването на тези биогорива и за въздухоплаването. Биогорива ще са нужни за въздухоплаването, ако искаме то да е устойчиво в дългосрочен план, т.е. горива ще са необходими не само за а, автомобили. Такива горива ще са необходими не само за автомобилите. Дали има готовност за приемане на това предложение, защото комисията не иска да създаде стимули за промишлеността да предостави и устойчив биогорива за въздухоплаването. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията за този доклад. Аз Обедена, че Корсия ще увенчае работата на ИКАО с успех. Много е важно целите от свързани с климата, прияти по време на Парижката конференция да бъдат постигнати. 70% от страните доброволно се ангажират с 90% от емисиите. Всичко сега търпи развитие като се предвижат и по-леки материали, за да могат самолетите да бъдат по-леки и да имат нужда от по-малко енергия. Има много варианти, които могат да се вземат предвид, за да се подобри ситуацията. Имам конкретен въпрос към комисията. Вие казахте, че тук става въпрос за альтернативни биогорива каква роля играят и електромобилите на летищата, дали има възможност да използва енергия от 2И. Казва се, освен това, че водораслите също могат да представляват гориво, източник за производство на горива и в бъдеще. Какво е вашето мнение по въпроса? Благодаря, госпожа Дани. Thank you, Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Петър за информацията за споразумението за спирането на часовника от вчера. Вярно е, че е необходимо информацията да се изпрати на ИКАО, но всички отрасли трябва да се предвиждат напред и това се повтаря неоднократно, когато говорим за споразумението от Париж, защото а, все казваме, че то изисква действия от всички отрасли, всички а, участници трябва да намерят емисиите за, на въглероден двокис и на парникови газове като цяло. И авиацията не е изключение. Това се признава и от ИКАО и е крайно време ИКАО да покаже, че може да предприема активни мерки защита на климата които да могат лесно да бъдат приложени от авиацията и които да доведат до положителни резултати. И тук има въпрос на комисията. Добре, че има инициативи и мерки, които ИКАО иска да приложи. Но как можем да сме сигурни, че предложението на ИКАО ще доведе до действително устойчиво развитие на авиацията, което действително ще намали екологичния отпечатък на авиацията и ще допринесе за усилията за справянето с промените в климата. Добре, че има действия. Въпросът е, че те трябва да са наистина ефективни. Още един коментар. Е, биогоривата и е, ИКАО. Целта е 2% биогорива до 2020. 2005 година. Каква е позицията на комисията по тази тема? Благодаря. С това приключих списъка на е, заявилите предварително желание да се изкажат. Има ли още някой, който иска да се изкаже? Ако не, давам думата отново на комисията за заключителни коментари. Благодаря много на всички за въпросите. Ще направя всичко възможно да отговоря отговор на въпроса на Джуди Гърлинг за това дали препоръките от КАЕП към съвета са публично достояние. Отговорът е, е не. Тези препоръки не са публично достояние. Както знаете, госпожо Гърлинг, както е, и вие, така и други членове тази комисия, които са били в Монреал през последните няколко години, е, ИКАЕП е консултативна комисия, която има за цел да предоставя съвети на съвета на ИКАО. И документите й не са публично достояние. В КЕП обаче участват представители на държави и представители на неправителствени организации и представители на промишлеността, на авиацията. Така че са представени всички заинтересовани страни и е, всички експертни познания. През юни 2018 година ще влязат в сила препоръките и това няма да даде достатъчно време държавите да се адаптират към изискванията. Затова ИКА обмисля възможността да публикува препоръките за стандартите още предварително, преди крайното им приемане, но още не е ясно а, това как и кога ще стане. Сега за екологичния баланс. Въпроси по този въпрос а, бяха зададени от а, господин господин Лисе, госпожа Гърлин, госпожа Дали. Тук трябва да имаме предвид, че намаляването на емисиите не се прави от самата авиация, а се прави от проекти за намаляване на емисиите в други отрасли. Тоест, емисии ще продължава да има, но, има, но авиацията ще влага в намаляване на емисиите другаде. Тези критерии отразяват изисквания за околната среда, свързани с необходимостта от добра методология за, за изчисление за това колко какво количество емисии са намалени от даден проект и да кажем в контекста на механизма за чисто развитие, се правят усилия да има яснота за това кой проект до какви емисии като количество води. Допълнителните усилия нямаше да могат да постигнат резултати без тази възможност за компенсиране на емисиите другаде трябва да има система за проследяване, за да не се преброяват повече от веднъж намалените емисии от един проект. Има и други елементи, които подчертават е, ползите от такава система за компенсиране на емисиите. Госпожа Майснер говори за альтернативните горива и попита каква ще е ползата от тях. Нещата стоят така. Ако дадена авиолиния използва смесица от устойчиви горива в своите полети, ще се изчислят, намалят изчисленията за нейните емисии с определен процент. Остава все още да се е, разработи системата за околичествяването. Е, но тъй иначе това ще е стимул за е, авиакомпаниите. Джуди Гърлинг зададе, но това е на въпроса за екологичния баланс – критериите за това са свързани с, намаля... с намаляване до минимум на емисиите на парникови газове от горива. Т.е. тук се включва използване на, устойчив... на альтернативни устойчиви горива, също социални критерии, използване на вода и прочие. Тоест, не става дума само за парниковите газове. Това е сложното при така зададения въпрос. Още един въпрос, който беше зададен от Петър Лисе. Какви са одобрените типове проекти? Всъщност не се предвижда да има положителни и отрицателни списъци за това, кои проекти са допустими и кои не са. Просто това трябва да са проекти, които да спазват критериите и само проектите, които спазват критериите, ще бъдат включвани в проектите, в списъка на проекти за съответната за Корсия. Ще има и сертифициране на устойчиви авиационни горива. Това обаче не означава да се дублират преговорите, които текат в парламента в момента. Всъщност тук говорим за устойчиви горива за авиацията, които да се използват в международната авиация. Тоест авиацията, която попада извън националните ангажименти по Парижското споразумение. Ако няма каквито да било критерии, не може да се гарантира устойчивост на използваните горива. И накрая в отговор на казаното от госпожа Доли за това, Дали, за това дали можем да сме сигурни, че и ИКАО ще намали емисиите. Всъщност се очаква увеличение на гражданската авиация през следващите години и за това се предприемат определени мерки, които имат за цел да намалят растежа на емисиите от гражданската авиация и тук се включва подобрение на контрола на въздушния транспорт и на ефективността в навигацията и е, операциите. Второ, устойчиви альтернативни горива, стандарти за въглероден и т.е. реално на мерки в областта на авиотехнологиите за намаляване на емисиите във всеки един а, въздухоплавателен съд. И тези три стълба мерки ще продължат в дългосрочен план. Целта на Корсия Корсия всъщност не води до, до намаляване на емисиите от конкретните самолети, а, говори компенс... работи и за компенсиране на тези емисии и по-добра организация, докато се намерят устойчиви горива. За альтернативните горива в Мексико миналата седмица се обсъдиха тези неща в големи подробности. Трябва да се увеличи ползването на такива горива и трябва те да са устойчиви но не, все още не се предвиждат количествени задължения, поне до 2025 година. Благодаря. С това преминаваме към 15-та точка от дневния ред. Доклад по собствена инициатива за Европейската система за собствени приходоисточници. Иво Белет е докладчик, заповядайте. Uh, Благодаря, господин председателю. Повечето от колегите се надявам, че са получили ем, проекто становището. Господин Ехарт, защо си тръгвате? Ще стане интересно. Искам да кажа, че а, поради липсата на място аз подготвих и неофициална бележка, а, която беше изпратена с нощни вечерта. Имаме да обсъдим много важна тема. Ако искате да си говорите, моля да напуснете залата. probably my colleagues don't hear me. А, моля ви, може би колегите не ме чуват. Ако искате нещо да си обсъждате, моля ви, напуснете стаята, а, залата. Thanks, Павел, uh, for that. So just to mention that, uh, that the formal memo that we prepared and give... И така, подготвихме а, неофициална бележка, която също изпратихме и тя отразява посоченото в проекто становището. Всичко ви е изпратено по имейл. Знаем колко са важни допълнителните инвестиции, които ще са необходими за да бъдат постигнати приоритетите на Съюза, управление на миграцията, защита на границите и така нататък, но ще има и теми, които са от ресора на нашата комисия, а именно постигане на целите залегнали в Енергийния съюз и така нататък, за да бъде е, изпълнението реалистично и да бъдат постигнати тези приоритети, трябва да има един по-ефективен е, европейски бюджет. Този процес мога да го нарека като един вид операция и е, той трябва да почива на солидни аргументи. Това, което предлагаме в становището е следното. Трябва да има едни много добре подготвени проекти, които да водят до осезаеми резултати за гражданите и да имат своята добавена стойност. Основният принцип е да се постига допълнителна добавена стойност на европейско ниво, когато това не е възможно на национално ниво. И има и а, документ, изготвен от Европейската комисия, който беше публикуван преди а, отпуските. И а, има и становище на господин Олбрехт и госпожа Томас, които предстоят да бъдат приети. Взима се предвид и доклад Монти, а, който съдържа много предложения в а, себе си и той е взет предвид при изготвянето на доклада. Докладът а, на Монти е а, изготвен от а, групата на високо ниво за собствените ресурси. Има много проекти с европейска добавена стойност в областта на енергетиката, като да речем енергийната инфраструктура в международен мащаб, енергийните интерконектори, енергийната инфраструктура, развитието на мобилност, която е с ниски нива на емисии. Колегите в нашата комисия трябва да са наясно, че става въпрос за европейската добавена стойност. Господин председателю, ще се спра на някои предложения, които са отразени в становището. Потенциалните нови ресурси в областта на екологичната политика и измененията в климата. Първо, СЕТЕ. Това е система, която е залегнала в центъра на вниманието Съгласно настоящия подход от фаза 4, от 21 до 24 година, част от приходите могат да се отделят за такива проекти. 3,6 милиарда евро бяха постъпленията преди няколко години, близо 4 милиарда. Това са много а, пари и, и е, има правна е, рамка за фаза четвърта от 21 година нататък. И ние искаме постъпрен за държавите членки да се увеличат. Това дава и възможност за Европейския съюз да предвиди допълнителна част от тези приходи, които да се влеят в националния бюджет и да се финансират също така европейски проекти, които ще са с европейска добавена стойност. Това е първият потенциален източник на допълнителни средства под формата на собствени ресурси. На следващо място транспорта. Транспорта е свързан с, с ам, ресора на нашата комисия. Господин председател, има предложение, което беше изготвено от Европейската комисия преди лятната почивка през май. Предложение за хармонизиране на националните пътни системи възоснова на транспортните емисии и изминатото разстояние. Такива национални системи за пътни такси могат да предвиждат и една част от постъпления, може да предвиждат и а, средства за европейски а, проекти и да се вливат, да речем, в изграждането на а, високоскоростни ЖП отсечки, което ще а, доведе и до повишаване сигурността и безопасността по пътищата. Времето ми е ограничено, но ще кажа нещо и за ценообразуването при въглерода. Това не е а, нещо като СТЕ. Има и система за ценообразуване при въглерода, като а, се предвижда данък за продуктите от а, трети държави, които се внасят в Европейския съюз. Имаше под подобна система, която се провали и за това ние предложихме альтернативна система възоснова на това, което е посочено в доклада Монти, защото това предложение е интелигентно, разумно и ние го включихме едно към едно в нашето становище. Системата ще е сходна на настоящата ДДС система и въглерода ще залегне в основата на тази данъчна система. като се обхванат и ам, продуктите, които а, са произведени и на местно ниво, и тези, които са внесени. В крайна сметка, ако а, погледнем в бъдещ план след 5-10 години, такава система може да бъде като един вид альтернатива или да се превърне като част от настоящата ДДС система. Сега глобите, които се плашат на Европейския съюз в случая на несъответствие и неизпълнение на европейското законодателство. Тези санкции и глоби вече ем, са преведени към европейския бюджет и може би да се ем, вземат предвид по по-добър начин и да се предвиди альтернативното им отчитане. На последно място, уважаеми колеги, уважаеми господин председателю, ние предлагаме да не се спираме на налог върху горивата и върху електричеството, но ние имаше такова предложение, но ние не искахме да го включиме в това предложение. В миналото това е предлагано от Европейската комисия, беше отхвърлено от държавите членки, а пък е необходимо абсолютно мнозинство в съвете. В миналото това предложение не доведе до нищо и затова решихме да не го вземем предвид. Не говорим за вето, а просто в това становище сме включили различни варианти. Благодаря. Сега на докладчиците в сянка от политическите групи госпожа Дали от СИД. Благодаря, господин господин председателю. Искам да благодаря на господин Велет, който е докладчик по това становище. Аз замествам Нико Сандролакис, който е докладчик в Сянка от името на СИД по това становище. Искам да го извиня за това, че отсъства днес по време на дебата. Това, което ще кажа е от негово име в качеството му на докладчите в Сянка. Реформата на Европейската система за собствени ресурси е много важна, като се имат предвид предстоящите преговори по МФР и нуждата да се вземат предвид и на последиците от Брексит и липсата на вноска в страна на Обединеното кралство. Има редица предложения, които са отразени в предложението и трябва да бъдат обсъдени. Необходимо е да се извършат допълнителни инвестиции, за да се изпълнят ангажиментите по Парижкото споразумение. Затова Никос Андолакис не би изключил идеята за налог върху горивата. и трябва да се обмисли идеята за налог върху въгле, съдържанието на въглерод в продуктите, както и на да се вземат прави допълнителните разходи за продуктите в Европейския съюз, които са по-екологосъобразни. Колегата благодари на докладчика Иво Белец за доброто сътрудничество. Преминаваме към Алде, защото от ЕКР няма докладчика в сянка. Госпожа Хетамаки. Маки. Благодаря, господин председателю. Приветствам тази дискусия, свързана с анализирането на най-добрите варианти за въвеждане на източници за собствени ресурси за Европейския съюз. В бъдеще трябва да се помисли за устойчиви източници на приходи за Европейския съюз. Данъка върху електричеството и върху горивата може би ще се сблъска с опозицията, ще се сблъска с, несъгласието на много политически сили. Пътните схеми и ще представляват проблем в някои държави членки, където ем, разстоянията са големи и където ем, няма добре развита ем, ЖП инфраструктура. Всичките предложения, свързани с екологичните е, въпроси са свързани с е, това дали средствата ще бъдат разпределяни равномерно и това нещо трябва да се вземе предвид. Благодаря ви. Thank you very much. Um, please, if you could switch off your mic. Ако бихте, ако бихте могла да изключите микрофона си, може би по-късно. Děkuje е, Конечна има думата. Благодаря, господин председателю. Дами и господа, ще кажа някои, до... ще кажа някои неща съвсем накратко. Благодаря на колегата Белет за това, че е изготвил въпросното становище. Когато говорим за бъдещето, трябва да имаме предвид и миналото. Трябва да се извадим полуки от него и да се опитаме да видим дали можем да използваме настоящите ресурси ефективно. Смятам, че имаме проблем с ефективното разходване на настоящите ресурси. Трябва да престанем да повтаряме едни и същи грешки и в бъдеще. Когато някои държави членки продължават да затварят пазарите си, а това не е приемливо, ще е, продължат да използват повече електричество и въглища. Няма как това да е удачна мярка в бъдеще. В бъдеще няма как да се отбележи напредък, ако в настоящия момент има проблеми, които не са решени. Ако отправим поглед към бъдещето, трябва да имаме предвид някои важни проекти, които да бъдат подплатени със съответните средства. Ако искаме да използваме по-добре системата СТЕ и други сходни на нея системи, ще трябва да създадем допълнителни такси, данъци и така да постигнем допълнителни постъпления. Ние имаме различни варианти, не само един, може да обединим някой от тях. Това се случва и по отношение на други европейски политики. Имам някои опасения, свързани с нещо, което е споменато в доклада. А именно – в момента някои държави членки използват постъпленията от системата СЕТЕ за финансиране на екологосообразни проекти. Тези държави членки не трябва да губят средствата си в бъдеще, защото в момента много близо се наблюдава изпълнението на европейските политики и такива държави членки не трябва да бъдат наказвани за това, че вече правят нещо и, и го правят преди да са започнали другите държави членки. Не трябва да бъдат ощетявани за нещо, което вече вършат, нещо, което е положително и е а, от полза за европейските граждани. Ще предложим изменения в тази връзка. Благодарим ви много за положените усилия и очакваме с нетърпение бъдещето ни сътрудничество. Нашата комисия работи по този доклад. И хубаво, че този доклад не е само а, включен само в ресора на комисията по бюджета. Господин Екхалт не е тук, той си тръгна от името на EFDD. Господин Педичини не от името на ЯНЕВ. Не, също. Спестим си време по този начин от името на комисията. Господин Монтаня, моля имате думата. Благодаря, господин председател. Ще представя няколко елемента от тази тема, е, докладчик, които са, на които докладчика много набляга. Да ви припомня някои моменти от текста. Темата е много трудна. Е, имаше единодушие. Е, трябва и да се... Нужно е мнозинство, трябва и ратификация от националните парламенти. Става дума за реформиране на системата, е, схемата за, за е, емисии, защото тя системно е, се проваля. Е, сега, при приемането на предходната годишна финансова рамка, е, финансова рамка се мислеше да започне да се действа по различен начин. Тоест, трима е, депутати, трима комисари и трима члена посочени от съвета заедно да помислят и да излезат с доклад до края, в началото на годината. Новия момент, по който се опитваме да работим, е, за пореден път да се опитаме да, да е, реформираме тази система. Първо е да е, първо да видим финансирането от бюджета в неговата цялост и да видим каква е добавената стойност от отделните проекти, какви са, какви са приоритетите на Европейския съюз, което е най-важно. Защото за сега съюзният бюджет и истинските, собствените ресурси не е, са били свързани с определени политики и приоритети, от които има добавена стойност. И целта да се търсят нов собствен ресурс е всъщност да се търсят е, е нови, е, е, да се търси добавена стойност от гледна точка на приходите, постъпленията. Е, това е нов момент. И е, кандидатите, е, всъщност, които са е, избрани, по които е, комисията работи в момента, сред тях има някои, е, които е, принадлежат към най вечената зелена кошница. Е, тоест, е, става дума или за е, околната среда, или транспорта. Е, и а, именно а, това е много важно за доклада на комисията по бюджета. На този етап а, все още сме на стадия раз, а, размисъл. А, има тема за разговор, за, за размисъл, например, за състоянието на, на, на в е, някои е, слова, както е, се, това за състоянието на Съюза или е, в, е, речта в Сурбоната, всички е, те поставят въпроса за ценообразуването а, при а, емисиите и а, комисията трябва да вземе предвид всички тези елементи при следващата многогодишна финансова рамка и да ги отчете в пакета, финансовия пакет за следващата финансова рамка. Благодаря, ще имате накрая, имате думата за заключителни бележки. Благодаря, Павел. Благодаря за конструктивните е, изказвания. Мисля, че те е много така ясно е, очертават е, общите линии. Има някои различия, но по основните въпроси сме позициите ни близки. Е, взех под внимание това, което каза госпожа Дали и другите колеги, че механизма за актуализация във връзка с въглерода съгласен сме, че трябва да огледаме този механизъм и да поискаме от комисията да го направи по-скоро. Е, отбелязах си е, това, което казахте относно различните проблеми с а, е, таксите и а, а, разстоянията. Нямам предвид да мислим за нов мандат, но е, по-скоро да е, отправда точката с съществуващите национални е, стойности, които действат в момента такси и възможно и така да посочим ориентировачни стойности за в бъдеще. Колкото до да електроенергията и електродвигателите. Е, ще говорим с другите докладчи сянки. Съгласни сме с вас, обаче 100% няма да е лесно. Е, Катерина Конечна говори за е, емисиите, системата за търговия с емисии. Ние преговаряме по тези въпроси и позициите са ни близки. Е, ако се вгледаме в е, е, миналата ни работа, трябва да видим как по-ефективно да ползваме наличните ресурси, колкото до схемата за търговия с емисии да продължим по този път, да не търсим нови е, системи, след като имаме е, тези тази на разположение. После и е съображението, че държавите членки не бива да, бъва, да биват наказвани и санкционирани за усилия, които са полагали до сега. Може би ще трябва да погледнем системата е, когато допълнителни е, средства са е, заделени за отдани проекти или ако могат да бъдат съкратени средствата от бюджетите на държавите членки, нещо, което Катерина спомена. Благодаря и за казаното от комисията. Ние ще трябва да работим в тясно взаимодействие и с комисията, и с докладчите в сянка в следващите няколко седмици. Благодаря. Председателя. Кратки, край, крайния срок 27 октомври е, на 7 декември в комисия е, ще се е, гласува 22 февруари бюджетна комисия и в пленарна зала през март е, до година. Следваща точка от дневния ни ред е Европейската стратегия за е, е, насърчаване е, отглеждането на протеинови култури. Докладчик е Джорджи Холвани от НП. Lot, Chairman, um, Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, ще мина на родния си език. Винаги се ми е приятно да говоря на него. Тук е, става дума за един проблем, който стои нерешен на нашето внимание от години. Европейски парламент преди 6 години прие е, подобна резолюция, в която става дума, че протеиновите култури в Европа представляват 3 или 4% от цялата обработваема площ в Съюза. а 70% от протеиновите е, е, продукти, които е, използваме, се внасят. Тоест Европейски съюз не използва достатъчно потенциала си, за да задоволи нуждите от протеинови култури. Повечето идват от Северна и Южна Америка чрез геномодифицирани на рапица. Е, абсолютно ясно е, че Европа има нужда от нова е, е, така пълна цялостна стратегия в това отношение, за да можем по-добре да използваме европейските ресурси и да неутрализираме този дисбаланс в както и зависимостта ни от протеинови култури от Северна Америка. Европейските граждани искат е, е, не е, геномодифицирани протеини, искат е, чиста и безопасна храна. И в повечето европейски страни ние се мъчим да запазим култура, селско зипанство, за което са ни нужни протеинови култури. Трябва да намалим зависимостта и трябва да запазим не геномодифицираните ни селско стопанство. Като аз, като член на този парламент, съм горд да кажа, че 2013 Унгария прие е, собствената си, собствена е, протеинова стратегия и е, така поведе Европейската инициатива за е, негеномодифицирани протеини. Е, е, е приехме дунавските, европейските стандарти за соята и така нататък. Това лято на 18 юли е, е, излезахме с обща инициатива унгаро-германска, в която се, е, под която се подписаха още 18 държави членки. Това е така речета Европейска декларация за соята. Е, целта ни е да запази устойчивото селско земеделие и да насърчи отглеждането на протеинови култури и по-специално негенетично модифицирана соя. Генно модифицирана соя. Проекто докладът ми е, се е, спира на следните основни предложения, които всъщност ще е, захранят доклада на ЕНВИ. Отглеждането на протеинови култури в Европа изисква устойчиво, е в полза на устойчивото земеделие, то, той подобрява е, е, въглеродния баланс и е полезен за е, екологичната система, агросистемите. Е, Второ, можем да да намалим използването на е, азотни торове, при е, отглеждането на такива култури. В тази е, област трябва наистина да е, изразходим повече средства за новаторски за новаторство. Четвърта точка. Е, е, зеленчуци, е, бобови растения, богати на, на, на е, протеини, са добри не само за фуражи, но и за храна на хората. И накрая трябва да видим каква е пазарната ситуация, чрез която е, да е, бъдем действително конкурентни, е, тъй като трябва да се преборим с вноса от трети страни на такива култури. Това искам накратко да кажа в своя проект доклад. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Сега докладчиците в сянка за е, социалисти и е, е, демократи, господин Халкен, който замества докладчетата. Благодаря. Аз представя не госпожа Мелиор, но докладчета в сянка замествам, която не може да не присъства. Госпожа Мелиор приветства становището на колегата и е до голяма степен съгласна с него. Някои малки изменения обаче предлагаме. Е, тя гледа критично на, на седма точка където става дума за нова оценка на забраната на пестициди, е, забраната на пестициди е, в екологични е, защитени региони. Това е важно за нас и според госпожа Мелиер предложената нова оценка няма да доведе до това да бъде отменена забраната, а трябва да се докаже положителния ефект от нея. Е, становището, е, според госпожа Мелиор, е, е добро. Тя се радва на съвместната работа и желая успех на работата от тук нататък. Благодаря. Сега за ЕКАРЕ господин Дорман. Няма го. Тогава за Алде госпожа Ятемаки. Благодаря на докладчика, който е свършил, който направи така чудесно обобщи е, това, което се прави по този въпрос. Производството на протеинови култури в Европейския съюз има много потенциални ползи. Възможностите са големи и е, те трябва да се използват в пълна степен. Огромен е дефицита на протеинови култури в е, Европейския съюз. Около 70% от е, нуждите ни се задоволяват е, с нос. Е, трябва да намалим е, зависимостта си от внос е, и затова ни трябват нови средства. Трябва, разбира се, да намалим и стреса, натиска върху разнообразните екосистеми, да се грижим и за устойчиво земеделие. Това ще се отрази положително както на приходите на селски стопани, така и е, ще се отрази добре на, положително на биоразнообразието в Европа. Но пътя към по-устойчиво използване на протеини, протеини е пътя към е, това е дълъг и труден защото е, е, европейски произведените протеини са по-скъпи, отколкото е, вносните. Е, това ще създаде трудности е, да се конкурират те срещу по-ефтиния тропически внос. Но ако желаем да, е, да бъдем последователни в е, законодателството си относно един е, устойчив и независим отрасъл, имаме следните възможности. Дългосрочни успех за европейските фермери и производители на храни, пък и съзнанието на потребителите изисква наистина твърди действия. Аз бих призовала за един европейски протеинов съюз. Ще продължим работата си е, с докладчики, докладчите в сянка. Имаме още много работа пред себе си. Благодаря. Следващия докладчик е за ГУЕ, господин Фланаган. Някой замества ли го? Така, продължаваме с зелените. Благодаря, господин председател. Говоря от името на Мартин Хауслинг. Е, той се извинява за това, че не може да присъства. Той е бившия докладчик е, по е, тази резолюция, но е, решихме, че той може да бъде е, е, да, така, да помогне за засилване. Тоест, относно становището днес, нашата група смята, че призвикателствата пред Европа в това отношение са да насърчи фермерите да разработват е, и отглеждат не е, геномодифицирани е, протеинови култури и да се противопоставят и да, да се противопоставят на вноса на такива. Целта на тези екологични райони е да се насърчава биоразнообразието и преминаването към традиционни не геномодифицирани култури, не просто да засили производството. За това ние е, подкрепяме енергично забраната на ползване на пестициди в е, това, тази област е, протеините и в производство на биомаса, като рапезите, не трябва да бъдат определени като устойчиви, тъй като производство на биомаса за биогорива сама по себе си не е устойчива. И накрая, критерия за устойчиво е, е, от е, така наречени дуневски критерии е под въпрос. Макар, че той е освободен от геномодифицирани, някой не смята, че това е добрия избор на фермерите, които се занимават. Това би довело до заграбване на нови площи от фермерите. Е, би трябвало е, обратна тенденция да бъде насърчавана, а именно да отглеждат е, собствен фораж, да кажем, стоковалите, скотовалите. за да бъдем по-малко зависими от вносната соя и да се грижим и за здравето на животните. Една полза, която никой не спомня до тук – ако е, виждате, ако, е, ако вие произвеждате е, своите е, продукти, всъщност е, е, е, спестявате много вредни емисии, е, което е достатъчна причина да се е, върви към устойчиво е, протеиново производство в е, Европейския съюз. Благодаря. Mr. Pedicini. <coughs> Sì, grazie Presidente. Anche noi ci uniamo. Господин Педичини, и ние искаме да е, изкажем своята благодарност към докладчика за работата, която е свършил. Има ползи и за потребителите, и за селските стопани в това да се отглеждат култури богати на белтъчини. Има ползи за околната среда, има по-добро биологично многообразие, има забрана на наторяването и за, която приемаме също така за фуражи за животно животни, този тип култури също са важни. В Италия се отглеждат и билки и много често тяхното култивиране изчезва поради начина по който се идентифицира селското земделието. 70% от бълтачинните култури вече се внасят от другаде и както вече се каза, соевите фуражи се използват за нелоялна конкуренция, защото те се произвеждат на по-низки цени, обаче в резултат на използване на вещества, които са забранени в Европейския съюз. Пестициди, хербициди, а, също условия на отглеждане на монокултури, и така, госпожа председател, ние смятаме, че трябва да се подкрепи план, който да поднови широкомащабното отглеждане на бълтачинни култури. Те обаче според нас не трябва да се използват за възстановяеми източници на горива. Не смятаме, че е допустимо бълтачинни култури да се използват за биогорива. Госпожо председател, благодаря ви. Приветствам тази стратегия, свързана с, протеиновите растения в Бавария през 2012 година. Започнахме с стратегията за Дунавската соя съвместно с Австрия и други страни и а, ние сме убедени от ползите при отглеждането на такива протеинови култури. В доклада трябва да ни наведе на някои размисли и не трябва а, да се мисли само за една култура. А, 300 хиляди хектара са площите с протеинови насъждения и това води а, до намаляване на количествата минерални торове, които се използват, защото тези растения неутрализират а, съдържанието на азот в а, почвите. И така, след като на тези площи бъдат отглеждани пшеница или жито, качеството на почвата е много по-високо. Някой а, спомена животновътството като а, проблем. При нас върху зелените площи, които се използват за паша, не може да се насаждат, да се отглеждат соеви култури и върху тези площи могат да ам, пасат само определени видове е, животни. Благодаря, госпожа Дали. Благодаря, госпожа председател. За мен тази точка е много важна. Стратегията е особено важна за нас, вземайки предвид значението на белтачините култури, което стана ясно и при обсъждането на биогоривата и при произвеждането на директивата за възобновяемите източници на енергия. Ние твърдо смятаме, че този въпрос е свързан и с е, зависимостта от поражи. Е, В е, увеличението на производството на соя и увеличението на, на спектъра на белтечини култури ще допринесат, ще се намалят азотите в атмосферата, ще се намалят болестите, ще се увеличи защитата на биологичното разнообразие, ще се увеличи производството на европейско равнище на европейски биогорива. И като си има предвид положителното въздействие върху селските стопани, е, тази стратегия също така има потенциала да увеличи култивацията и на непротивирани протеинови култури. Благодаря. Давам думата на комисията. Morning. Thank you, chair. Добър ден. Благодаря, госпожа председател. Представлявам Генерална дирекция селско стопанство на Европейската комисия. Искам да спомена, последните преговори за предложението Омнибус бе постигнато споразумение на 12 октомври, в който комисията подчертава своето намерение да преразгледа въпроса с търсенето и предлагането на белтъчини в Европейския съюз и да разработи стратегия по въпроса. По-настоящем работим а, по евентуално по, такъв, по този план, обсъждаме неговия обхват. очакваме да работим добре с всички партньори, включително Европейския парламент. И приветстваме доклада от Комисията по селско стопанство, за да може а, колкото, до, колкото е възможно да координираме целите и стъпките в този план с тях. Благодаря. Благодаря. Давам думата на докладчика отново за заключителни коментари. Uh, Благодаря много, госпожо председател. Uh, Благодаря за всички направени коментари. Uh, ще се опитам да ги вземам предвид. И смятам, че е, трябва да изкажа благодарност за е, изказаната подкрепа. Има няколко подробности, по които ще се преговаря. Биогоривата и пестицидите. Няма да навлизам в подробности на този етап, но това са важни въпроси. Така че нека отново да ви благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка. Крайен срок за подаване на изменение 27 е октомври. 11 часа. А пък в Енви ще гласуваме на 7 декември. Преминаваме към следващата точка в дневния си ред – определение, представяне и етикетиране на алкохолни напитки. Използването на понятието алкохолни напитки в е, етикетирането на други напитки и хранителни продукти и географските измерения. ще разговаряме по измененията по този доклад. Докладчик е госпожа Аюсо. Заповядайте. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Нека първо да благодаря на комисията за всички срещи, които проведохме, за да се изяснят различни въпроси. Благодаря на секретарията, на секретарията на моята политическа група и на моята сътрудничка Марта. Не беше лесно. Докладът се планира да се гласува на 28 ноември. А следващата седмица ще имаме, ще проведем първата си среща между докладчиците в Сянка. Така че днес имаме възможност да чуем различните коментари на депутатите, които се вълнуват от темата, след което ще се занимаем с работата по компромисните изменения. Бяха подадени 520 изменения в нашата парламентарна комисия, 44 в комисията по международна търговия. Ще има и изменения в комисията по селско стопанство, но поради проблемите с компютърната инфраструктура нямаме достатъчна яснота за тези изменения на този етап. Има някои промени, които засягат шрифтовете и не са били отразени. така че, моля ви, колеги, ако сте внасили изменения към приложенията, моля ви, проверете дали всичко е наред а, с вашите изменения. Ако не, обадете ми се. Всички политически групи са съгласни, че е добре да се уточни въпроса за делегираните актове. Разбирам, че това предложение трябва да бъде в съответствие с Лисабонския договор. Но ние всички се безпокоим, че правомощията на Европейския парламент могат да бъдат намалени – има много изменения по темата и трябва да видим кои са за нас най-важните елементи, които трябва да се включат в основния правен акт и кои не. Съгласна съм с измененията подадени с цел изясняване на въпроса за географските означения и съм съгласна, че е добре да се вземат предвид и стоките транзитно преминаващи през Европейския съюз. И тъй като комисията е тук, мисля, че е добре публично да обясни някои от тези елементи. Един от елементите е, съществува вече в действащия регламент, а именно географското наименование на происход да е на местния език – това е, е там, където този език е правно изискване в страната на навлизане. Подадохме изменения за, към член 14 алинея 4 от настоящия регламент. Е, смята ли комисията, че може да има повтаряне на тази информация на език, който не е официален език на, е, в Европейския съюз. Друга важна тема са географските наименования за происход на алкохолните напитки. Трябва да намерим решение тук. Предложението на комисията не е достатъчно ясно. Получихме и изменения, които изискват да се оточнят разграниченията между защитените географски наименования за происход и онези, които са просто регистрирани. Каква е разликата между регистрираните и защитените наименования за географски происход, що се отнася до алкохолните напитки и вината? Също така се казва, че алкохолът, използван за алкохолни напитки трябва да е от сълскостопански продукти. Но няколко колеги подадоха изменения, в които се казва или да е извлечен от бира. сигурна съм, че има такъв. Има причина комисията да не го включи. Ясно е, че бирата е от сълскостопански происход, така че дали, така че е, алкохол извлечен от бира има първоначално сълскостопански происход, но все пак да уточним тези неща. Друг важен въпрос е защитата на е, общественото здраве. Този регламент обаче няма за цел да се занимава с общественото здраве, само с етикетирането а, въпросите за общественото здраве са предмет на други законодателни актове. А, и така, ще работим по измененията и съм на ваше разположение, за да започне работа по компромисни изменения. Благодаря. Благодаря, да, ще имаме нужда от това, като си има предвид колко много изменения има ще дам думата на колеги, които се изказват от името на докладчиците в Сянка. Първо от групата на социалистите. Аз ще се изкажа от името на госпожа Мелиор, която не може да е тук. Госпожа Мелиор с голям интерес се запозна с всичките 520 изменения. някой от тях е внесла и самата тя по време на следващите срещи на докато в сянка, колегата се надява, че ще, ще може да се постигне съгласие в този регламент. Става въпроса за гарантира най-доброто качество на алкохолните напитки. Госпожа Мелю има някои конкретни коментари които са свързани с казаното от докладчика. Най-трудната дискусия ще е свързана с техническите аспекти. Повечето алкохолни напитки се произвеждат по вече установени процедури сега обаче ще се внесат новости, които трябва да са отразени в регламента. По какъв начин обаче те ще са включени в текста, все още не е ясно. Все още стои въпроса дали това да стане посредством делегиран акт, акт за изпълнение или посредством една обикновена законодателна процедура. Госпожа Мелио по-скоро клони към тази обикновена законодателна процедура. Производството на алкохолни напитки има своите традиции, няма как тук да се експериментира. И определението трябва да бъде ясно определено, като ам, дефинициите са залегнали в сърцевината на регламента. Затова не трябва да има промяна без участието на Европейския парламент. Госпожа Мелю предлага изцяло обикновената законодателна процедура. На второ място подслаждането на алкохолните напитки – за някои алкохолни напитки, според нея, трябва да се ограничи съдържанието на захар, която може да се използва. Не трябва да се правят грешки не трябва да се прикриват грешки по време на производството посредством допълнително количество захар, повече от 10 грама захар да не се позволяват. Относно географските указания и предложението на комисията е приемливо за нея. Трябва да се гарантира, че защитените географски указания ще имат своето значение и валидност и за напред. Това ще от полза за потребителите и за производителите. Относно онлайн регистъра трябва да има достъп до специфичните производствени практики, свързани с отделните алкохолни напитки. Госпожа Мелиор се радва за предстоящата среща на която сте в Сянка в Страсбург. Благодаря ви, госпожи Матиус. Ah. <laughs> thank you, Jamie. and thank you. Thank you. Um, I thank the report. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за положния труд. Искам да кажа някои думи от името на колегата, който нямаше как да е тук днес. е подаден няколко технически изменения към проекта регламента, които имат за цел да приемем полезни елементи от стария регламент, да се защитят традиционните методи за производство и да на, няма твърде тежки правила за приложение от производителите. Работим в някакви основни области. Първо, силно вярваме, че алкохолните напитки трябва да се разглеждат като произведени на мястото, където техният характер, където е била постигната тяхната най-характерна черта, а не там, където е била най-голямата преработка. Има ам, важни въпроси, свързани с историческите ам, връзки с определени зони. И също при превода, когато ам, даден продукт се експортира, той трябва да е етикетиран на езика на мястото на дестинацията, а пък Европейската комисия забранява, затруднява това защото това е възможно само в изключителни случаи. Това е пречка пред развитието на търговията. Затова регламент 1.1.0 черта 2008 е, трябва да се прилага вместо това. Там има специален режим за износа. Има и въпрос свързан с географските наименования на происход и възможност на властите да се местят, месят там, където има грешно означаване на происхода. Обаче не се прави достатъчно за защита на производителите от такива измами. Затова искаме да има специални правила за регламентация на съответните търговски марки. 4% са загубите поради продажба на Вълшиви фалшиви стоки. Има случаи, в които фалшиви стоки се вкарат в Европейския съюз, без да се а, пускат в, пазар, а, в а, пазарната мрежа. Ние обаче, а, защото смят, Европейската комисия смята, че е добре да има хармонизиране за алкохола и хранителните продукти. Ние обаче не вярваме е, в хармонизацията само за целите на хармонизация и смятаме, че трябва да се вземе предвид е, е, местния характер на определени продукти. Благодаря на докладчика за изготвения доклад. Тази тема е с изцяло технически характер. От гледна точка на потребителите трябва да се гарантира, че алкохолните напитки са с високо качество и отговарят на данните посочени върху етикета. Трябва да има една регулаторна рамка, която да е ефективна. Това се отнася до системата за географските указания, както и ам, защитата на интелектуалната собственост в този сектор. Колегите положиха много усилия и внесоха много интересни изменения. Броя на измененията показва, че се пред... трябва да се предвиди по-висока степен на защита на потребителите под формата на електронния регистр, под формата на предвиждането на повече езикови варианти а, на информацията, посочена върху етикетите. Има и още открити въпроси, които са свързани с гъвкавостта, например, както и по отношение на съдържанието на захар, но се надявам, че ще постигнем съгласие. Накрая ще кажа още нещо. Скоро а, ще ще намерим решение и за ам, аспектите, свързани с хранителните стойности в а, алкохолните напитки. Ще трябва да се обсъди и тази тема. Трябва да се намери решение за всички алкохолни напитки в рамките на регламента за безопасността на хранителните продукти. Благодарим на докладчика и се радваме, че следващата седмица ще се видим по време на заседанието на докладчите в Сянка. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Бойлан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за изказванията до сега. Благодаря на докладчика за работата и по това досие. Е, знаем каква е целта на това упражнение. Този законодателен акт да бъде приведен в унисон с Лисабонския договор и да съответства на разпоребите за географските указания. Комисията трябва обаче да предложи нещо по същество, свързано с етикетирането, с информацията а, върху самите етикети. Ам, да се посочва информация за съдържанието на алкохол още когато то е от 1,2 промила нататък. Има някои неща, което, които не са изяснени, няма достатъчна информация. Комисията смята, че няма обективни основания за отсъствието на тази информация относно максималните нива на добавена захар. Им трябва в края на производствения процес да има яснота по съдържанието на захар. Трябва да се гарантира, че това, което е посочено на етикета е вярно. Има някои безпокойства, свързани с електронния регистр, който ще измести анекс 3. Ние сме внесли изменения по тази тема и смятаме, че новия онлайн регистр трябва да има правен статут. Ще включва всички спецификации на продуктите, както и географските указания, така че те те да могат да бъдат дос... подложени на оценка и за напред. Използването на всякакви термини, които са допустими съгласно спецификациите на продукта, трябва да се гарантира, че има съответствие с техническите досиета, да има уеднаквяване на произношението на отделните продукти, както е случая с, с ирландското наименование Пуши. Историческия контекст също трябва да бъде взет предвид, както и мястото на производство на продукта, което допринася за неговото качество и висока стойност. Благодаря на комисията и с нетърпение очаквам среща на докладчиците в Сянка следващата седмица. Това с това се изчерпаха нашите оратори от името на докладчите в Сянка. Сега госпожа Дилен. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, що се отнася до защитата на ем, наименованието на происход. Това е важен елемент на политиката на Европейския съюз. Така се дава възможност е, за по-добро позициониране на селското ни стъпанство в международните преговори. Има няколко различни типа елементи тук. Е, това, е, производството на алкохолни напитки е един от ключовите отрасли. Хармонизира се с, във връзка с Лисабонския договор. И Европейската комисия предлага осъвременени варианти на някои от текстовете, които според мен са добри и се внасят някои сериозни изменения. Първо, заличава се анекс 3 за географски за регистъра на географските наименования на происход – и се замества той е с електронен регистр, наличен по интернет. Важно е да се има предвид как се изменя той с изпълнителен акт. Също така трябва да имаме предвид наименованието на етикетирането на езиците на страни, където азбуката е различна от нашата. И в тази връзка работим с, а, а, с Комисията по селско стопанство. Получи се подкрепа от голяма част от нашите колеги. Всъщност единодушие с изключение на един глас. За това моля колегите от комисията по околна среда да вземат предвид какво е гласувано в комисията по селско стопанство. Става дума за регламент, който е технически е свързан с етикетирането, а не за регламент, който има за цел да защити общественото здраве от прекамерна злопотреба с алкохолни продукти. Благодаря много на докладчика за отличното сътрудничество с нас. Благодаря. Госпожа Рената Зомер, благодаря. Благодаря на докладчика за положените от нея усилия. Мога да се спра на това, което каза колегата току-що. Не може е, да се внасят толкова много изменения, които са свързани с е, този, които не са свързани с е, това техническо досие не може просто така нещо да се напише за списъка с съставките и с хранителните стойности. Няма как да стане. Имахме вчера изслушване, което беше проведено и ам, производителите на алкохолни напитки работят върху това да изпълнят изискванията на Европейската комисия, да изготвят собствен проект текст за поемането на задължения и за маркировката. Трябва да се види дали това е достатъчно. противен случай може да се предложи и един законодателен акт. Тези изменения нямат нищо общо като цяло с въпросния регламент. Моля да ги отеглите, защото няма как да сравняваме ябълки с круши. Аз съм внесла също изменения за обединения. Определението за обединения не е достатъчно ясно. Етиловия алкохол, който се използва, не трябва да бъде само от селско-стопански происход. Може да се използва и бира. Всъщност и това е един селско-стопански продукт, но преработен такъв трябва да има възможност и този вид етилов алкохол да се използва за производство на други алкохолни напитки. Комисията трябва да предвиди пределни стойности за съдържанието на захар в алкохолните напитки. Отново отделните категории алкохолни напитки също трябва да бъдат определени. Производителите е, трябва да имат е, възможност да обявяват е, в своя полза липсата на добавка на захар в своите алкохолни напитки в Германия трябва да е възможно да се запазят съответните наименования на отделните ликьори. Ам... и ам, спиртни напитки, които са традиционни за нашата страна и за немскоязичния регион като цяло. Хубаво е да бъдат запазени. Следващото Следващият оратор е представителя на комисията, господин Лукачовни. От ГД Агри по географските указания. Much, е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика госпожа Юзо. Благодаря на госпожа Делей. От името на Геда Агри благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички, които допринесоха а, за изготвянето на това предложение, което почива на предложението на комисията. Повечето от депутатите споделят целта на Европейската комисия да се подобри да се подобри законодателната рамка за алкохолните напитки, като се даде по-голяма сигурност на сектора и да се придаде добавена стойност на земеделския сектор и на економиката като цяло и да се утвърдят географските указания в европейски мешап като цяло. Комисията има някои безпокойства, свързани с предложенията на някои от депутатите на Европейския парламент да се премахнат някои от правомощията на комисията, особено тези свързани с категориите алкохолни напитки. Анекс 2 от регламента. Имаме и безпокойства, свързани с възможността да се изменят техническите изисквания, когато има необходимост от е, износ член 5 и 16 имам тук предвид от предложението. При е, премахването на тези правомощия ще е, се засегне регламента до голяма степен, защото знаете, че всякакви новости, новости няма да могат да бъдат внедрени в регламента по ефективен и бърз начин така както е необходимо. Ние ще сме доволни, ако поне правомощието за измене на категориите алкохолни напитки и изискванията за износ бъдат запазени. Искам да ви припомня, че от 2008 година въжи регламент 110 от 2008 от тогава поне 10, 10 изменения са били прияти от комисията, свързани с категориите алкохолни напитки. Нова категория е въведена, пачарани и категория предложена от Испания. Относно вашите въпроси ще започна като кажа, че съм съгласна с тези, които казаха, че разпоредбите за етикет етикетирането и списъците с ставките и хранителните стойности не се вписват в тази правна рамка. Както вече беше казано, комисията е приела доклад по тези въпроси през март тази година и на сектора е дадена една година, за да стигне до един подход, свързан с саморегулиране. Ще се види дали това е достатъчно или не и тогава комисията ще обмисли дали да извърши оценка на въздействието въз основа на нея и правно предложение. Тези въпроси нямат място в този регламент, въпреки че той регламентира някои аспекти, свързани с списъците с съставките. Но ам, те трябва да бъдат включени в една по-обща регулаторна рамка. Що се отнася до е, етилови алкохол от земеделски происход, със земеделски происход, има интерес да се запази връзката с, с сектора на алкохолните напитки и земеделието. Имаме предвид тук земеделските продукти, които са отразени в приложение 1. Бирата не е продукт, който е отразен в анекс 1. Това е един преработен продукт и като такъв до сега не е имал възможно да се използва етилов алкохол от бира за целите на производството на алкохол, други алкохолни напитки. Затова ние сме за включването на етилов алкохол от бира за целите на производството на други алкохолни напитки, защото ние смятаме, че това а, по някакъв начин би се отразило върху производството на други земеделски продукти. Тук и нещо друго по някои изменения, които бяха внесени. По този начин се ограничават правилата за използването на продукти от земеделски происход само за производството на алкохолни напитки. Това се отнася от така наречените алкопопс, алкохолни напитки с високо съдържание на захар. За тях няма друга отделна регулаторна рамка. Няма да има разпоредби, които да се отнасят до други алкохолни напитки и дори синтетичен алкохол може да се използва за тяхното производство. За това има предложение да се използва ограничи използването на а, бира за производството на други алкохолни напитки. Относно въпросът а, свързан с, с член 13 и а, другите езикови варианти, няма как да се добавят да се добави допълнително съдържание към етикетите за целите на износа. Не сме против да има разпоредба в основния акт, но бих препоръчала да се прояви предпазливост от, по хоризонталните правила и регламента за информацията за потребителите 1169 от 2011 година. Това е разрешено, но това, което не е разрешено, да се превеждат а, а, наименованията а, в а, друг шрифт. Относно износа можем да позволим добавянето на превода на тези имена върху самия етикет. Аз препоръчвам да се позволи превода на езици, които са ези... официални езици на Европейския съюз, ако има разпоредба да, да се разрешава превод на официални на ако не се приведи разпоредба за превод на официалните езици на Европейския съюз, тогава няма как да се осигури превод на испански за целите на износа в Латинска Америка. По член 11 предложението на комисията има за цел да създаде връзка с правила, които вече съществуват и се прилагат. Тези правила са свързани с митническия кодекс на Съюза. Тези правила се прилагат така или иначе. В предишния регламент имаше определение за място на производство. Тогава беше много добре обмислен на тази стъпка, но се оказа, че няма правна приложимост. Съществува само дефиниция, но няма разпоредба, която да предпоставя изпълнението на практика. Относно определението за мястото <clears throat> на происход има два набора от правила. Едните се прилагат съгласно Митническия е, кодекс на Съюзи, и втори относно регламента за алкохолните напитки. Просто искам да отправя едно предупреждение към вас Съвета също проявява интерес да се внесат промени, но може да възникнат проблеми. Относно ем, добавката на захар, за да се завърши вкуса на съответната напитка. Има регламент от 2004 година и в неговото приложение – е предвидено нещо такова. Ние нямаме нищо против да се заложат максимални стойности. Не сме го направили, защото трябва да бъде постигнато съгласие сред държавите членки. Всяка държава членка има свое законодателство по тези въпроси. Този регламент трябва да постигне хармонизация що се отнася до правните изисквания във всяка държава членка. Каква е, е, какъв е възможният вариант? В регламента да залегнат най-високите нива за съдържание на захар, така че правилото да може да се прилага във всяка държава членка и всяка държава членка, разбира се, може да наложи и по-ограничителни разпоредби на своята територия. Um, I also, have, uh, uh, would like to point out to some uh, um, simplification uh, attempt for the concept. Опростяването, що се отнася до смесите от алкохолни напитки, не искаме на географските указания да се отнема възможността да бъдат включвани и в а, смеси от алкохолни напитки. Има настоящи практики, които се използват. Гран Марние е такава напитка. Гран Марние е, е, е смесица от коняк и е, портокалов ликьор, като коняка е, е регистриран като географско указание и а, при такива случаи може да възникнат проблеми. Искам да изясня нещо свързано с термините в such, it just mean that it cannot be translated. в курсив и за това, че не всички наименования могат да бъдат превеждани. В Германия, например, се казва ликър, на английски ликър, ли, по друг начин, най-доброто решение е да се използва терминът ликьор в курсив. И другото именование да не е в курсив. Едното да бъде превод, а другото не. Това е технически аспект, който може да бъде обсъден и в по-тесен кръг, ако е необходимо. Нещо друго, що се отнася до становището, гласувано в Комагри. Um, to make reference to more spirit drinks. Uh, Относно препратките, имаше изменения, които предвиждат, че може да се прави препратка само към една на алкохолна напитка. По този начин настоящите практики се ограничават. Що се отнесе до алкохолните напитки? Имаме и друг въпрос отразен в становището на Агри Има и изменение, което беше гласувано за аромати, които се добавят към дадени алкохолни напитки. Ние искаме да се премахне добавката на фалшиви аромати към някои алкохолни напитки, да речем ароматизираните напитки бири, които се предлагат на пазара, трябва наистина да се упоменава истинската алкохолна напитка. И няма да има възможност да се използват тези изкуствени аромати. Въпросът е много важен. Е, това се отнася за всички напитки. Когато се споменава спиртна напитка, тя трябва да е е, истинското питие, е, а не да има изкуствено овкусител. Е, когато става дума за други хранителни продукти, не напитки, и се споменава овкусител на спиртна напитка, това може да е изкуствен овкусител, който да се използва и това да е практиката на пазара. Например, за, за, когато правите някакъв кейк или сладкиш, използвате ромова есенция, не действителен не, оригинален ром. Така че е, ще дам думата на колегата да говори за въпроси, свързани с географските указания. Благодаря. Благодаря, Киара. И аз е, е, аз искам да кажа нещо от името на Клаудия Вери, които всъщност се занимава с този регламент. Аз отговарям за главата е, за географските обозначения. Когато говорим за тях, е, комисията приветства много от и приема много от измененията, които са предложени. Бързам да кажа, че Комисията по принцип е за е, тези изменения, които, е, е, чиято цел е да продължат защитата на географските означения и за стоки, които са в минава транзитно през територията на Европейския, митническа територия на Европейския съюз. Такава защита в момента не съществува за отрасъла географски указания. За алкохолните напитки е, има призив да се при... въведе това правило. То съществува за е, всичко друго, което спада към търговски марки. Е, е, така че комисията не вижда основание е, да разшири тази защита, е, така че тя да обхване и алкохолните напитки и географските указания. Господина Юзо ни моли да обясним каква е тази дихотомия между двойството между регистрираните и защитените географски обозначения в е, областта на спирите напитки или алкохолните питиета, е, за разлика от е, виното и селскостопанските продукти, не правим е, разграничаване е, в две категории на, е, на географски указания защитени и регистрирани. При защитените и е, е, защитено значение за происход и географско указание. При алкохолните напитки имаме само географски е, значения защото понятието за географско значение е широко, то включва всички географски райони. Така че, когато говорим, е, че географско означение, когато казваме в регламента защитено географско значение, означение, и е, когато говорим за тях във връзка с алкохолите, не искаме да използваме PGI, защитени географски означения, ПГО, тъй като това е понятие, което се използва за виното. Казваме само, че е географско значение, което е, е защитено в смисъла на този регламент. Значи, е, защитената е, полза за, на, на спиртни напитки не е част от това, това съкрещение, просто това е едно описание, което използваме, за да дадем им така представа за статута на географското обозначение. Сега разбирам, че е, производителя иска да прави разлика е, между тези неща. В регламента, когато говорим за спиртни напитки, ние не трябва да говорим за защитени географски означения, тъй като това може да даде е, до объркване с съкрещението е, за ГО, защитено географско означение. Така че вместо да казваме защитено, се предлага да използваме квалификацията регистрирано, но аз мисля, че и това ще доведе до объркване, защото може да доведе до ново съкрещение. Може в бъдеще хората ще почва да казват, е, е, да, използват съкрещението е, РГО, регистрирано географско значение. Така че решението, проблема е съвсем обясним. Решението трябва според нас да се търси в промяна на дефиницията на географско значение от самото начало на текста. Трябва, в самото начало на текста трябва да кажем, че географските означения ГО са всички тези географски значения, които са регистрирани и защитени е, в смисъла на този регламент. Така че всеки път, когато се спомене географско значение, когато говорим в контекста на спиртните напитки, не трябва да обясняваме, че те са защитени или регистрирани, защото автоматично стигаме до дефиницията. Когато говорим за спиртни напитки и географски обозначения, това са а, такива, които така или иначе са защитени и, и регистрирани техническа подробност е, но, но а, трябва да изчистим и сме готови да се срещнем двустранно с всеки от вас, за да а, доуточним тези неща. Когато говорим за измененията, а, много изменения има, както казах, които, сме, които приемаме, но има и такива, които противоречат на основната идея на регламента. Накратко ще е, маркирам тези проблемни изменения и ще ги подразделя в две категории. От една страна тези, които е, са, е, създават проблем от правна или структурна гледна точка и които не съответстват на сегашното законодателство. Е, влизат в е, конфликти с международното е, прието законодателство. Тук възниква въпросът за е, философията, смисъла на всичко това. И това е малко тревожно. Втората категория изменения, те са важни, но а, те биха довели до по биха намалили ефективността и прозрачността на системата и, системата и по-трудно управляеме биха я направили. А, измененията от 1 до 10, например, е, изменения 1, 7 и 6, свързани с 315 е, изменение, където се предлага думата reputation да бъде извадена от е, определението за географско значение. Е, и е, да отиде в определението за линк връзка. Е, според комисията такава промяна ще противоречи, ще влезе в конфликт с споразумението ТРИПС, което е споразумение по СТО във връзка с правата на международна собственост, е, на интелектуална собственост. собственост така че е, то ще се сблъска с е, споразумението ТРИПС, а пък то е базата за всичко, което се прави в международното право, международноправната ния е контекст на, с, с, по връзка с географските означения. Е, противоречи на други е, елементи, ще има несъответствие и с други такива и просто ще наложи промяна в сътуквото. което в бъдеще ще, е, то ще е, анулира географските показания, е, поне тези, които е, са базирани върху репутация, върху ако се извади от текста тази, това понятие. Така че трудно приемливо ви са тези изменения. Изменение 14. което иска разрешение е, и авторизиране е молби от трети страни е, от органи на третите страни. По принцип, производители от трети страни няма да имат право е, директно да, да подават молба е, в комисията. В регламента за селскотопанските продукти сме променили този подход – след едно заседание на СТО разгледа темата, тъй като стандартите на член, държавите членки на СТО не искат да е, наложат допълнително бреме върху, да натоварят допълнително администрациите на други страни, други членки така че производители е, в трети страни трябва да имат възможност пряко да се обръщат към комисията, а не да минават през е, някакъв държавен орган в собствената им страна. Трето изменение, което е, противоречи на, на, на целия текст, това е 338 връзката е с е, члена за е, противопоставяне. Това е калкулиране на, на е, времето, срока, което тече от е, внасянето на едно възражение. възражение. Е, поня... ние преди време вече се отклонихме от е, тази практика. Сега е, времето тече от изпращането на електронна поща или приемането й, или пък прехвърляме нещата към информационно-технологичните системи, които се използват за комуникация между държавите членки и комисията. За виното, например, ще се използва съответната система е, значи е, това, е, тази припадка към възраженията няма да, да функционира. След това комисията ще има правомощие да приеме актове по делегация, но това ще зависи това от решения, които не, не могат да разчитат на делегирани актове. Например, приемане на регламента за добавяне или изваждане от списъка на нови имена – е, комисията смята, че това трябва да става с е, акт по изпълнение, а не делегация. Трябва да помислим и този конкретен елемент от е, изменението. Също се отнася и до правомощието да се поддържа, да се води регистър. Воденето на регистър означава неговата актуализация. Добавяне на нови географски указания или изваждането на такива. Трети, трето важно изменение е, което е, ще се отрици, отрези отрицателно също от система, е изменението, в което е, се говори за умними и използването им е, на е, имена или географски указания вече регистрирани. Отново се намесва правило по е, линия на ТРИПС и ще ви прочета сегашния стандарт 1.10, според който омоним на регистрирано географско понятие, е, е, означение може да доведе до заблуда е, в това, че продукта проистича от друга територия че е, използването на продукти от друга територия не са позволени. Изменението 349 е, е, иска промяна на това. Е, например, една, е, канадско е, шампанско е, е, е, ще е възможно, ариоха, няма да е допустимо, ариоха произведена в Аржетина ще бъде, което е недопустимо ако обичате, председателката, подгответе се за, за, за, за, за заключение. Ще се опитам да обобща. Значи, друго важно изменение предлага контролните органи да отпаднат. Това са органи, които правят проверки. за това доколко техническите спецификации са спазени. Особено за географските означения, предложени от трети страни, това е важно. И защото това ще противоречи на едно решение взето от е, панела, според което не могат да се налагат допълнителни норми на трети държави. 391 е, трябва да избегнем и него, тъй като то ще попречи да комисията да приеме е, съответната, да възприеме е, съответната процедура или процедури. Това предложение на комисията на базата на субсидиарността делегира към държавите членки е, и остава в техни ръце цялата процедура за е, решаване на, на, въвеждане на промени, но това е, на нас, това влиза в конфликт с поредното член и затова не го приемаме. Други. Изменение, изменение което съкрещава срока за разглеждане на молби. Вместо 12 месеца комисията предлага 6. настояваме е, всъщност е, комисията смята, че е необходимо повече време за разглеждане на молбите. Но ако тя е принудена да се е, вмести в 6 месеца, които се предлагат, тогава е, вида анализ, който тя ще направи, няма да е толкова подробен и задълбочен е, в сравнение с сегашното положение. Ето защо ще е, трябва да се съобразите с е, това, което се съдържа в регламента за селските продукти. Значи анализа ще се свежда само до проверка на видими грешки, нищо повече. Колкото до изменение 333, виждаме, че е, е, там се иска точно това и комисията положително гледа на него. Регистриране на международни споразумения. Е, времето ми е, се изчерпи, няма да се спирам това. Ще, ви, ще върна думата на колегата. Благодаря, госпожа председател. Да, комисията доста време е, отне днес. Е, е, сега ще е, дам е, думата от обратно на докладчика за последни заключителни бележки. Госпожо Юзо, 10 Благодаря, ще бъде много кратка. Мисля, че е, беше хубаво да изслушаме комисията и да им зададем въпроси по е, темата. Благодарим много на е, всички докладчици в Сянка и на докладчите по становището на Агри. Те трябваше да си тръгнат, но отбелязахме си обаче всичко, което бе казано. Ще продължим разговорите с, с е, докладчите в Сянка следващата седмица. Ще е, изготвим компромисни изменения. Благодаря на всички. Председателката, благодаря за дискусията. На 28 ноември ще се гласува в комисията. С това приключваме е, с работата днес. Нямаме точка разни. Следващото ни заседание е 23 октомври в Страсбург. И след това 6 ноември в Брюксел. Благодаря. Приятен следобед.